So, Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, dass wir anfangen. Ако обичате, вземете местата си да започнем с 26-та точка от дневния ред. Е, гост при нас в комисията е доктор Ост. Той днес ще направи една презентация по е, специалния доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета с 2011, управление на конфликта на интереси в избрани агенции. Очакваме с нетърпение да чуем какво имате да ни кажете. Имате думата. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Сега ще, uh, ако разрешите, ще мина на английски. Господин председател, почитаеми е, депутати, благодаря за възможността да бъда с вас днес тук е, и да представя специалния доклад на Европейската е, сметна палата, публикуван октомври миналата година. Едновременно също разбрах от колеги в секретарията е, че въпроса за конфликта на интересите е, в агенциите е, се е породил е, точно в този, тази комисия 2009, така че е, ще си спестя, ще ви спестя историческата справка и обясненията защо конфликт на интерес е толкова важен. Ще започна да обяснявам защо ние в Европейската спетна палата си поставихме тази цел при одитите. Както знаете, в пролетта на 2011 Европейския парламент по-конкретно Комисията за бюджетен контрол поиска от палатата да проведе цялостен анализ на подхода на агенциите към е, управление на ситуации, където е, е възможно да се появи конфликт на интереси е, ние проучихме редица случаи, където се твърди, че има конфликтни интереси, между, включително някои европейски агенции, за които се писа в пресата. Европейския съюз разполага с е, е, голям набор агенции, е, които е, третират още по-широк кръг въпроси. Е, освен това, повечето от агенциите се занимават с такива жизненно важни неща, като безопасност, е, е, защита на потребителя, безопасност на храните, лекарствата и така нататък. Тъй като одита е, за управление е, ситуации при конфликт на интереси в, е, избрахме четири агенции. Европейска агенция за безопасност на, на въздухоплаването, лекарствата, безопасността на храните. Е, целта беше да отговорим на четири въпроса. Дали е, е, въпросните интереси управляват съответно конфликт на интересите както трябва. И ние се помъчахме да дадем отговор на два подвъпроса. Дали има съответните политики и процедури за управление на такива конфликтни ситуации? И втория въпрос, как е, тези агенции прилагат е, политиките и процедурите при управление на конфликтни е, ситуации. Разбира се, както в нашите обичайни доклади, се опитваме да дадем и заключения и препоръки в работата ни трябваше да заложим съответните параметри. Първо, в, при липсата на, на дефиниция за, на понятието конфликт на интереси, е, много ни помогна определението, което е, дава на насоките на ОИСР. Второ, е, беше необходимо да, създавам, да създадем една референтна рамка за минималните изисквания, например независимост и прозрачност за основните играчи които участват в процесите в агенциите. Беше необходимо отново да, се прибег, да прибегнем до насоките на ОСР, които дават международен конфликт, стандарт за решаване на конфликтни интереси. Сега ще се спра на това какво, на какво се натъкнаха аудиторите те се спряха върху процедурите и процедурите и управление на конфликтни ситуации както споменах, в четирите е, агенции. Е, първата констатация беше, че няма цялост на пълна регулаторна рамка на ЕС, която да третира въпроса за конфликт на интереси и да гарантира минимални изисквания за независимост и прозрачност, които да се отнасят до всички е, агенции на ЕС и всички фактори, които да засягат стратегии, действия и вземане на решения. Е, значи картината, на която се натъкнахме, беше доста шарена. Първо, Съда, е, палатата установи, че дица от е, гореспоменатите агенции добре се справят, задоволително се справят с конфликта на интереси но а, нивото и вида недостатъци, които, на които се натъкна с палатата, са различни в отделните агенции. Ако имате достъп до, ако имате екземпляр от доклада, ще видите в а, а, графиките а, е, в 49, а, приложенията 3 и 4 конкретни примери. На какво се натъкнахме? От отбраните агенции е, тази за е, лекарствата и безопасност на храните е развила най-напреднали е, процедури за управление конфликт на интереси. Химическата агенция, при нея политиките и процедурите са недостатъчни и не толкова прецизни. А четвъртата за безопасност на авиацията нямаше въобще никакви норми за гореспоменатите явления. Общо взето агенциите е, имат адекватни политики за е, откриване и идентифициране конфликт на интереса, е, когато се отнася до експерт, при назначаване на експерт, член на управителния съвет и така нататък. Това се отнася до всички агенции, които проучихме. Освен това, палатата откри недостатъци в оценката на, декларации, в, на имотните декларации, агенциите не винаги е, прилагаха е, съответните критерии. От особено значение бе е, приложението и изпълнението на процедурата и политиката на Химическата агенция при жалбите. Там се натъкахме на значителни недостатъци. По отношение просрочността и публикуване на годишните имотни декларации, палатата реши, че този въпрос се решава добре от всички е, агенции, от четирте с изключение на авиационната но е, отбелязахме, че гореспоменатите агенции не са толкова прозрачни, когато става дума за публикуване на, е, на тези имотни декларации, на е, заседания на управителния съвет и е, това води до някъде в, е, до конфликти при вземане решение. Палатата също така откри, че е, всички агенции, с изключение на тези за химикалите и авиацията, бяха открити недостатъци. Колкото до Агенцията за безопасност на въздухоплаването, там бяха провели обучение, а Агенцията за химикалите задължаваше присъствие на сесии или семинари за обучение. Е, интересен момент е, когато служители напускат агенциите, за да отидат в частния сектор. Тук се натъкахме недостатъци. Първо, недостатъчни норми, които да е, третират въпроса за рисковете, проистичащи от е, е последващата заетост частния сектор на тези лица. Липса на обективни критерии е, е, е, за това, що е конфликт на интереси. И трето, преговори за бъдещо е, наемане не са обхванати от съответните процедури и политики на горните агенции. И накрая палатата отлича че само е, агенцията по лекарството има политика за отрови, и, е, е, които се отнасят до цялата агенция. А, извинете, за подарове, подаръци. За подаръците. Кандидатите в е, горните агенции би трябвало да бъдат проверявани за конфликт на интересите преди да бъдат назначени е, във всички. Е, това е препоръка. Това са нашите препоръки сега и това е препоръка за всички агенции. Подбраните агенции трябва да формулират ясни критерии за оценката на имотните декларации и да ги прилагат последователно. Също се отнася до до нарушение на процедурните правила, които се отнасят за всички агенции. Трябва да подобрят прилагане политиката за конфликт на интереси и в раздела жалби в агенцията за химикалите. Мога да продължа още доста с препоръките е, на Сметната палата, но това ще отнеме много време. Е, какво, това, което искам да кажа е, е признавам си, е, знае, че тази комисия не се интересува толкова от това, което се е случило в миналото, а по-скоро какво предстои. В този смисъл само ще спомена, че в една от препоръките на палатата, даже две, 10 и 11, палатата препоръчва, че би било добре е, европейския законодател, може би с, в консултации с други европейски институции, да помисли за е, по-нататъчно, до, до разработване на регулаторната рамка, е, посветена на конфликт на интереси, като стъпва върху практиките на ОИСР и използва най-добрите практики. Допълнителен въпрос трябва да се изясни на този етап. Палатата приключи работата по места през октомври 2011 по този доклад. И трябва да се знае, че всички, всички събития, всичко случило се в агенцията от тази дата насам, не са обхванати от този доклад. И накрая, съвсем кратко, ще се спра на това как палатата работи, как проведе работата около този доклад и е, въобще как действаме, ние успява, успяхме да е, е, задълбочено да разгледаме ситуациите в, трите, в четирите въпросни агенции. Проведахме срещи на различни нива, включително и с президентите обосновахме много добре нашите констатации, заключения, препоръки и мисля, че това е всичко, господин председател. Почти всичко, е, което имам да кажа. И за последното е, е следното без е, конструктивно отношение на всички тези четири агенции в процеса на одита и разбира се една така много добросъвестна работа от страна на палатата и аудиторите, нямаше да имам това удоволствие да съм сред вас не след обед. Затова съм признателен на двете страни за тяхното отношение и очаквам е, въпроси е, или коментари, ако имате такива. Отново благодаря ви е, за поканата да бъда сред вас. Well, thank you very much, Mr. Uh... Благодаря, господин Лудборгс. Много интересно експозе. Добре е, че най-накрая ще водим структурен дебат и няма да говорим само когато има отделни инциденти. Кой е в списъка на ораторите? Барт Стас, Корин Лепаш, аз самия съм се записал, някой друг иска ли да се изкаже? Не, значи Барт Стас има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Сметната палата те са изготвили един добър, изключително специален доклад. Аз съм член на Комисията по бюджетен контрол и в това си качество ставам свидетел на много такива доклади. Този се отличава. Макар, че качеството обикновено винаги е високо. Чакахме този доклад дълго време. Е, той беше изготвен и с участието на предишен член на Сметната палата. Благодаря ви за усилията. Справо казахте, че целта тук не е да се обръщаме към миналото, а към бъдещето. Това е и целта на нашата комисия. Ние трябва да работим с поглед към бъдещето, а за миналото ще се грижат процедурите по освобождаване от отговорност. Един въпрос не по отношение методиката на работата на Сметната палата. Въпросът ми е по-скоро свързан към комисията. Вие споменахте препоръки 10 и 11, които правят конкретни препоръки към комисията. Комисията трябва да направи предложение относно последователността на някои правила и регулаторната рамка за управлението на конфликтите на интереси. Затова въпросът ми е следния. Комисията ще реагира ли на тези препоръки и кога ще се появят тези предложения? Благодаря, Корин Лепаш. Президент. Е... Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към благодарностите, които, както каза, които изказа току-що нашия колега Бастас. Наистина, това е работа, която чакаме отдавна. Изключително важно е, е от много а, е, гледни точки. Първо, темата е от е, жизненно важно значение. Това, което е най-важно в нашия съюз е, е доверието на гражданите в институциите, които е, те са избрали или които работят за тях. По въпроса за конфликта с интереси, това е тема, която непрекъснато се явява на преден план и която минира, подкопава доверието в качеството на решенията, които се вземат и основанията за вземането им. Ето защо този доклад е, е толкова важен, защото той хвърля светлина върху редица проблеми и дисфункции, е, които е, в последствие могат да бъдат коригирани. Проблема, господин председател, е, че това, което казахте, не е основния пакет. Това е последствие от недостатъци, последствие от решения, които ние колективно сме вземали. Европейската агенция за океалната среда вчера публикува един много важен доклад от стотина страници, е, не съм го чела целия, който хвърля светлина върху е, аномалиите в процеса на вземане на решение и бавенето е, да се вземе, при вземането на жизненно важни решения за здравето на гражданите, за околната среда и за публичните финанси, обикновено това бават се е, експертните становища и много често те са доста съмнителни като качество. Въпросът ми е, е двояк. Първо, дали палатата е, може да бъде да, бъде, да се самосезира толкова бързо, достатъчно бързо и да формулира критики към всяка от агенциите. Е, второ, въпрос, е, който е, току-що постави моя колега, който е по-скоро въпрос към комисията. Очаквате ли да излезете с инициатива до края на този мандат е, който е, общо да е, третира една съвсем не, незначителна част от критиките към Европейския парламент, към ролята на лобитата, лобито, успорване на становища на експерти и така нататък, което не става по стриктни правила и да контролира, аз подчертавам, да контролира е, декларациите за имотно състояние е, е, и е, конфликт на интереси, който е, може да последва от това и, който, и съответните санкции. Е, наистина това е, значително ще постави под въпрос качеството на решенията, е, които взимаме и е, ако всичко това е прозрачно, това ще засили и укрепи доверието на гражданите в нас като институции и в решенията, които ние като депутати и комисията вземаме. Благодаря. Благодаря, Корин Лепаш. Сега ще даме думата на доктор Люковск защото е, няколко въпроса бяха вече зададени, е, така че имате думата за отговор. Извинявайте. Мислех, че, мислех, че междувременно Мислех да дам думата отново на докладчика, но е, по изключение ви давам думата сега. Аз се записах последен, когато председателствах на ваше място преди няколко минути. За Европа е много важно да разполага с силни, независими, влиятелни агенции. И ето защо е изключително важно да се реши проблема с конфликта на интереси. Това, разбира се, не означава, че няма да станем свидетели на противоречиви решения в момента, в който се реши проблема с конфликта на интереси. Това е част от процеса на взимане на решение в агенциите, вероятно. Радвам се, че сега водим структурен дебат, а не дебат, който се основава само на конкретни инциденти. Видяхме такива през последните няколко години. Днес чухме някои агенции във връзка с освобождаването им от отговорност за 2011 година – Имам няколко въпроса и коментара към члена на Сметната палата. На първо място, съгласен съм напълно с вашата препоръка да изготвим собствени насоки, защото насоките на ОИСР не са достатъчни. Те не засягат всички проблеми, пред които са изправени агенциите. Например, те се отнасят само до заетите в организациите, но не и за външните експерти, работещи към тях, а това е един от основните проблемни въпроси. Така че напълно съм съгласен. Искам да попитам комисията какво се случва по този аспект. Имам един въпрос към члена на Сметната палата. Какви конфликти на интереси сте разгледали? Съществува един, който не е във вашия доклад, но е важен. Конфликт на интереси между самата агенция и управителния и съвет, където присъстват представители на всички държави членки. Много често зад поведението на членовете на управителния съвет прозират национални интереси. И това може да е конфликт на интереси, тъй като има разминаване с интереса на агенцията. Има агенции, в които в управителния съвет има представители на някои национални агенции. И там определено има конфликт на интереси, защото националните институции се разглеждат много често като пряк конкурент на Европейската агенция. Ето защо искам да попитам, защо този конфликт не е част от вашето проучване. Може би за бъдеще ще трябва да се поразровите малко в проблема. Можем да обсъдим въобще ролята на управителните съвети. Аз мисля, че не би трябвало да има представители на държавите членки, които да защитават своите интереси и постоянно да надзирават работата в агенцията. И накрая тази сутрин изпълнителният директор на ЕФСА заяви, че те биха искали да натрупат малко повече опит и да се осланят малко повече на своите служители, например, когато става въпрос за генно модифицираните организми. Те не биха искали да разчитат в такава голяма степен на външни експерти. В САЩ, например, има много стабилни, силни агенции, като Агенцията за околна среда. Затова въпросът ми е следния. Отправям го към представителя на палатата. Това ще бъде ли по-добро решение и ще поемем ли така по пътя към пълна независимост? Така ли ще решим конфликтите на интереси и освен това готови ли сме да плащаме, тъй като това ще е много по-скъпо? Благодаря. Мишел Ривази. Президент, она... Е- Благодаря, господин председател. По една много важна тема, наистина, конфликт на интереси. Аз се присъединявам към колегите ми по това, че е, абсолютно е нужно да има контрол, но, е, но ако няма санкции, тогава е, какъв е смисъла? Тук политиката не е, разбира се, да санкционираме, но трябва абсолютно да се въведат някакви фанкции, е, санкции, каквито и да са. Е, всички е, конфликтни интереси, които сме имали с агенциите до сега, обикновено експертите се избират и назначават от държавите членки. Е, в всяка агенция има една клетка, която гарантира, е, че ако един експерт, е, пратен от държава членка, не отговаря на съответните условия, той трябва да бъде освободен и да се назначи друг, който, при който няма конфликт на интересите. Сега друг въпрос. Директорите например, това не се отнася до агенциите, но е, директ, генералният директор на Санко, конкуренция или е, енергия. Там няма ли конфликт на интереси? Това е също една дисфункция. Как може един а, а, генерален директор а, да не дава декларация за имотно състояние, а е готов да приеме драконови мерки по отношение на депутат, например? Е, аз намирам тук огромен дефицит по отношение на тези декларации за, на имотно състояние. Със, със, но дори на е, ниво е, Европейска комисия, кога, когато, е, например, се номинира Мишел Петит да, да, да, да води съответната комисия, той, е, е, тя е, е генерален директор на правните въпроси към комисията. Също времено има кабинет в адвокатска колегия или пък Филип Морис към е съветник на Филип Морис и така нататък. Какво законодателство срещу тютюна ще провежда, ще провежда тя? Просто трябва да се, да се проследи това, борбата за, срещу конфликт на интереси трябва да се води не само на ниво агенции, но и във всички звена на комисията и всички европейски институции. И сега накрая да взем. Накрая да дадем думата на а, нашия докладчик от а, палатата да отговори на въпросите. Uh, благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря на господин Стас за любезните слова. Той ни похвали за нашата работа. Справо той каза, че работата по доклада беше започната от моя предшественик, господин Ошим от Ирландия. Аз поех штафетата миналата година. Във връзка с казаното от госпожа Лепаш, ако правилно съм разбрал. Какви последващи действия предвиждаме за бъдеще? Както правим обичайно, своевременно ще решим какви трябва да бъдат най-добрите последващи действия. В този конкретен случай, вероятно ще ви е интересно да чуете, че комисията в края на миналата година изготви пътна карта относно общия подход за децентрализираните агенции на Съюза. Наред с други въпроси, там се разглеждаше и стратегията за справяне с конфликта на интереси. Ако не се лъжа, графика за работа на комисията е насочен някъде към края на тази година. Това ще е интересно за вас. Агенциите би трябвало да поемат инициативата за политиките и процедурите в тази рамка и след това ще трябва да ги приложат. И след това ние ще видим какво се е случило и дали има подобрение. На този етап трябва да кажа, че определено ще има последващи действия на палатата – но трябва да видим кога ще е най-уместно да се намесим. Кога ще има полза от нашата намеса. Във връзка с въпроса на докладчика господин Гербрандай, ние се опитваме да ви дадем пълна представа за това, което се случва. Вие споменахте един конкретен конфликт на интереси. В началото на доклада ние говорим за така наречените присъщи конфликти на интереси за някои агенции. Например, има управителни съвети, в които са представени национални власти и органи, а самата агенция се занимава с тези органи, работи с тях. Това не обегна от нашето внимание. На този етап обаче решихме да покрием основните рискове, не всички. Това беше амбицията ни. И ако правилно съм разбрал, за използването на опит, експертен опит от страна на вътрешни експерти. Да, ако това се направи, ще е по-скъпо. Въпросът е дали така ще се установи равновесие между ползите и разходите. Това не е моя е задача, тъй като аз не съм експерт. Ние трябва да натоварим онези, които имат правомощие с задачата да решават какво е равновесието между ползите и разходите от нещо подобно. Въпросът не е лесен за решаване. За някои експерти няма да е приемливо от академична или е, политическа гледна точка да се прави нещо подобно. И накрая, с оглед на казаното от госпожа Ривази, мисля, че сте права. В нашата препоръка ние предпазливо заявяваме, че законодателя трябва да реши как да се доразвие регулаторната рамка в Съюза. Ако искате личното ми мнение, трябва да кажа, че сте права. Това трябва да се прави за всички институции, не само за агенциите, както и за други органи, като съвместните предприятия. Всички трябва да се подчиняват на това правило. Въпросът е да се установи кое е правилното ниво за общи въпроси и кое като въпрос трябва да бъде отправено само към конкретна агенция. Това трябва да се уточни естествено. Благодаря, мисля, че така съм отговорил на всички въпроси. Благодаря ви много за отговора, за това, че бяхте след нас и представихте доклада на Сметната палата. Е, наистина има нужда да наваксваме е, в отношение е, и за другите институции. Ще продължим да работим, е, за да подобряваме нещата. В този смисъл доклада ви е, беше стъпка напред днес. Благодаря. Така стигаме до следващата точка от дневния ред а това е директивата за меда. Е, е, е, извинете, аз също аз зададах въпроси към комисията. Имаше ли представител на комисията? Защото госпожа Лепаж спомена за препоръки 10 и 11, които са насочени към комисията. Ако присъства представител на комисията, бих искал да чуя отговор. Ако някой ги замества, е, ще е добре да получим от тях писмен отговор все пак. Комисията може ли да отговори? Моля. Господин председател, във всъщност е, аз е, съм представител на генерал дирекция Санко. И мисля, че един въпрос, който е конкретно насочен към Санко и който се отнася до новото предложение от Генералната дирекция директорка на, на изпълнителната агенция, която се отнася до е, персонала на ЕФСА и е, научните мнения. Това е ново предложение, което проучваме в момента. Е, въпросът е много актуален, както казаха от палатата. Разбира се, ние ще търсим добър баланс е, е, за да имаме хем добри експерти, добра е, и независима експертиза на високо, максимално високо равнище и също времено ще бъдем внимателни да няма конфликт на интересите. И аз ще потвърда, както каза и представителя на комисията сутринта, че колкото до препоръките за обща рамка за независимостта на агенциите, това е препоръка, направила, е направена, препоръка направена от една междуинтеринституционална група за агенциите. Тя е също извлечена от пътната карта на на, на комисията 33 и 35 точка от тези, от тази пътна карта. Целта е до края на 2013 година да се е, свърши, да свърши работата по е, този е, въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря че отговорихте на въпросите, а сега стигаме до директивата за меда и сега ще дам думата на Джули Гори, Гърлинг.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 благодаря, този микрофон работи. Сега, позволете съвсем накратко да ви запозная с логиката на моята позиция по този доклад. Това е нещо, което според мен може да се определи като ясен и логичен доклад. Е, комисията има две причини за ревизията, която прави. Първо по отношение следите на цветния Прешеч и а, взаимоотношението дали това е съставка или съставен елемент. И на второ място Лисабонския договор, свързан с е, постановката за делегираните актове. И сега по отношение решението на съда 2011 година постановява, че а, когато медът съдържа а, съставка, това означава, че съставката е, се дължи а, на прашец от ГМО. Комисията прави своето предложение съвсем ефективно, което иска да обори това постанов... тази постановка, като твърди, че полена е съставен елемент, а не съставка. И има в кодекс Алиментариус, е, Алиментариус определение на меда, е, който е, като такъв не съдържа каквито и да било хранителни съставки, включително добавки. И с други думи, целият аргумент се върти именно около този въпрос. поради тези основания, и след като сме разгледали всички доказателствени материали, след като говорих с е, най-различни представители на участници в целия този процес, аз бях удовлетворена, че е, има съответствие с кодекса и е, потребителите считат, че меда всъщност е един цялостен продукт, а не е, е съставен от отделни компоненти. И затова аз съм удовлетворена да приема тази част от предложението на комисията, което, както виждате, е едно много малко изменение, отразено в моя доклад. Така че, според мен, няма какво повече да се променя тук. Просто вървим в последствие на досегашните документи, които сме произвеждали в нашата комисия в интерес на потребителите. Във всеки случай има някои проблеми, които остават и по тях аз имам а, е, позиция, която е възприята вече в така наречената директива за закуските. Тоест измененията за, на а, е, приложенията от страна на комисията с а, е, делегирани актове. Това са различни дефиниции, имена на продукти, критерии за композиции и състав. Т.е. крайна сметка, онова, което се купува в Европейския съюз с наименованието мед, трябва наистина да е мед и да съответства на продукта. Трябва много ясно да се описва какво се пласира на пазара под името мед. Според е, закона, законодателя е, може само да прави е, делегирани актове по отношение на несъществени елементи от директивата. С други думи, тук става въпрос за приложното поле на директивата и съответно акта за делегиране. Необходимо е да се премине през обичайната законодателна процедура. По отношение на ГМ о въпроса. Комисията предлага именно заключението на съда, е, че трябва да се използва регламента е, по същия начин, както към продоволствените продукти и фуражите и храните за животните. И според мен не е необходимо да се правят допълнителни изменения. Обаче от разговори с докладчиците в Сянка, всъщност не сме дискутирали, просто обменихме електронна почта. Е, оказва се, че има тревоги по този въпрос и аз се надявам, че днес ще бъдем в състояние да можем да се обединим около конкретна идея. Е, Благодаря. От е, ЕПП, е, НП Социалисти и демократи. Линда. Um... Да, благодаря. Е, господин Табаджи ме помоли да прочета неговото изказване пред е, комисията. Е, госпожа Гърлинг ще види, че тук има аспект свързан с оценка на въздействието. И така, имайки предвид решението на съда в Бавария по случай Баблок, и асоциацията хвърля светлина по отношение законодателството по ГМО. В конкретния случай, по конкретното дело, липсва съответствие и се стига до замърсяване е, на мед с полени, който не е предназначен за човешко потребление. И това е много сериозен проблем. Необходимо е да се предприемат конкретни законодателни мерки. Предложението на комисията предвижда само техническо разрешение. Противно на съдебното решение, е, в комисията предлага парламентът е, Прощайте, полена да се счита за естествена е, съставен елемент, а не съставка на меда. Ако ние мислим, че то е естествен съставен елемент, тогава всъщност се заобикаля регламента за ГМО. Защото винаги е с е, концентрация под 0,5% и няма да стигне 0,9% прага, над което, разбира се, потребителите трябва да бъдат информирани в етикета за съдържанието на продукта. Предложението на комисията следва да се приеме в този вид, за да може да няма всъщност подвеждане в информацията, която се описва на етикета за потребителите. Групата на социалистите и а, демократите изискват да се направи оценка на въздействието от Европейския парламент, съответната служба и молим да се отложат датата за изменение, докато не се подготви този документ. Благодаря. Госпожа Раймес от името на либералите. Благодаря. Благодаря. Първо да кажа, че внимателно прочетах доклада на госпожа Гърлинг и наистина подкрепям а, тази част от него, в която се казва, че а, е естествена съставка, а не е добавка. А, до голяма степен обаче е, всичко, е, много от нещата, свързани с тази тема, са юридически неизчистени и нямаме наистина достатъчни доказателства за е, геномодифициран полен е, ето защо е, на практика този текст не е, е приложим. Ако трябва да се доказва всичко това, ще, се, ще скочат разходите за приложение до голяма степен ако наистина е под 1% състава на тези елементи, тогава ние влизаме в конфликт с съществуващи до сега разпоредби и това ще навреди на производителите на мед, ако трябва да го описват на етикета. Лисабонски, това, което е необходимо по Лисабонския договор, е, е, всъщност ние е, продължаваме да е, водим спор с Комисията за правните основания бих искала тук да бъда, да, да, бъда подкрепена, защото мисля, че Лисмонския договор е заложено това, за което говорим и което изтъкна докладчика. Durchführen, dass das е. weiter е, трябва да внимаваме, е, че ако е, проверим дълги, ако проведем дълги проучвания за необходимостта да се описват всички съставки на етикета, това наистина ще усложни нещата. Би трябвало да имаме съответните експерти, които да имат възможността, капацитета, способността да е, е, дадат съответните е, съответната оценка, а както се каза и миналия път, не би трябвало да разхищаваме преклено много средства и да увеличаваме разходите за целта, така че аз подкрепям господя Гърлинг в това отношение. Dank u voorzitter. Um, als we wetten maken, maken we die natuurlijk. Барт Стас. Благодаря, господин председател. Когато правим законодателство, не го правим в кулите си от слонова кост. От първото заседание на докладчиците в Сянка на сам, а то се проведе през декември в Страсбург, докладчиците в Сянка са се срещали само веднъж има известна неяснота относно позицията на различните заинтересовани страни. Аз по това време проведох разговори с представители от Франция и Германия. На срещата на докладчиците в Сянка попитах докладчика дали не би било уместно да се поиска оценка на въздействието, защото от тези две страни дойдоха доста притеснения. Цели 19 организации от 11 страни, малки и големи, Франция, Белгия, Швеция, Гърция, Унгария, Австрия, Кипър, Испания и така нататък. Всички тези организации са против предложението, защото смятат, че въздействието на предложението на комисията може да е много негативно. Затова искам да попитам колегите. Какво се случи? Как стигнахме до там? Някои хора в Германия не приемат положението. В крайна сметка е имало дело пред Европейския съд. Той е дал своето решение. Всички са доволни, защото сега има яснота. Комисията има предложение, съответно, обаче несигурността е станала по-голяма. Има въпрос от социалистите и демократите и от господин Петър Лео от НП. Съгласен съм, че трябва да има оценка на въздействието. Толкова много организации искат да има такава оценка, значи трябва да я има. От срещата ни през декември сме разговаряли само по електронната поща, по конструктивен начин, естествено, но си мисля, че ако ще искаме оценка на въздействието, то трябва да си отговорим на няколко въпроса. Ако ще считаме цветния прашец за съставен елемент на меда, какво ще означава това за изискванията за етикетиране и какво ще означава то за законодателството за храните. Какво ще стане в държавите членки. Във връзка с техните политики за защита на пчеларите. Какво ще се предприеме като мярка относно генно модифицирания прашец какво ще стане с економическите приходи на пчеларите. Може да се загуби доверие. Какво ще бъде въздействието върху сълското стопанство и екосистемите? И накрая, какво въздействие ще има това предложение върху прозрачността? И тъй като тук имам конкретен въпрос, трябва да заявя позициите си. Има альтернативно решение, според мен. Не сме се сетили за него, но ако използваме разпоредбите за етикетиране на храните, може да се изготви списък с хранителни продукти, за които считаме, че не трябва да се споменават всички съставки. За сиренето, например, не всички съставки трябва да се споменават. Ако включим меда там, можем да избегнем отрицателното въздействие. В заключение, имаме твърде много не решени въпроси, за да вървим смело напред. Аз приемам въпросите на колегите Табажди и Макаван и си мисля, че НП ще ме подкрепи в идеята ми за оценка на въздействието. Утре ще говорим по тази тема на заседанието на координаторите не сме отделили много време на проблема за сега, тъй като нямахме време, но моля колегите да приемат моето предложение. Благодаря. Следващия оратор госпожа Йоланта Хибнер. Благодаря. Европейския съд искаше потребителите да получат достатъчно информация – Ние маркираме храните като храни, които съдържат една отделна съставка. Аз мисля, че цветния прашец е съставен елемент. Когато пчелите събират нектар и го правят на мед, няма как да се отдели цветния прашец. Съда реши, че меда може да се раздели на различни компоненти. Ние трябва да имаме малко по-различно виждане, защото иначе ще стигнем до абсурдна ситуация. Ако приемем, че имаме съставен елемент, то този съставен елемент няма как да се отдели от продукта. Иначе ще имаме абсурдна ситуация. В тази връзка аз заставам зад докладчика ние не искаме да изключим от процеса пчеларите. А що се отнася до генно модифицираните организми, естествено, че искаме да имаме информация за това дали един продукт е такъв, но не трябва да стигаме до абсурдна ситуация. Малко съм изненадана, че това се намира, че Европейския съд в своето решение смята, че това е правен абсурд, но нищо. Съжалявам, че вие смятате, извинете, че решението на съда е правен абсурд. Сега, второ, напълно съм съгласна с това, което каза Бат Стас и другите наши колеги, които казаха, че ако искаме да направим така, защото ситуацията да даде възможност за земеделските стопани и съответно да се съобразим с решението на съда, трябва да направим, окей, okay, но трябва да направим нещо. От една страна не смятам, че би трябвало да, да се противопоставим и да преобърнем е, решението на съда. Господин е, Банки, имате думата. Е, е, аз съм също съгласен с това, че трябва да се постави този въпрос. Е, обаче дали си струва а, срещу решението на съда да се каже, че а, цветния прешец не е добавка, е, е съставна част и елемент, не зная. А, може би звучи не толкова важен въпрос, но е, е действително съществено гледна точка на а, потребителя. Въпросът е дали медът съдържа е, повече от 0,9% ГМО и въпросът дали е, прешеца е, е елемент или добавка. Аз съм на мнение, че присъдът, решението на съда е основателно, е добро и е, би било добре е, в е, етик, на етикета да се означи това съответно но не трябва, разбира се, да е, игнорираме и мнението на европейските пчелари, защото те е, определено е, е са съгласни с е, е, решението на Европейския съд, т.е. да се тълкува, да се тълкува е, прешеца като е, добавка, а не като е, състава на част и елемент. Е, не смятам обаче, че вносителите на метод е, трети страни ще подкрепят това. Ако е, ние погледнем как изглежда производство на мед в Европа, ще видим, че голямото мнозинство от меда, който е в търговската мрежа, проистича от определени държави, където няма 0,9% е, е, ГМО всъщност ние внасяме мед от Латинска Америка, но не е наша работа да подкрепяме е, по този начин извън европейските пазари. Затова въпросът трябва много бързо да се регламентира, но трябва да не изпускаме от внимание и тези е, аспекти на нещата, за да е, видим дали е, решението на Европейския съд е приемливо е, е, и е, е, е удърж, защитимо от гледна точка на, на, на е, експертите и е, научните среди. Извинявам се, че е, всъщност е, са на заден план е, от комисията и не ги виждаме просто защото залата е твърде малка. Няма проблем, господин председател. Първо бих искал да благодаря на госпожа Гърлинг за доклада и най-сърдечно да я благодаря, защото този доклад е в същия дух, какъвто е предложението на главна дирекция Санко. Ако позволите, от е, Генерална дирекция земеделие, което отговаря за тази, това предложение, е, ще е, се включи. отсъства и аз ще говоря от нейно име. Сега за меда и за цветния прешец. Ние споделяме позицията на госпожа Люпаш, а именно, че не трябва да се критикува решението на съда, приемаме решението без проблем, разбира се. В своето решение съда очевидно дава отговор на един преюдициален въпрос за тълкуване. И Европейския съд тълкува този въпрос въз основа на съществуващото законодателство подчертавам, съществуващо, действащо законодателство. Вярно е, че действащото законодателство, именно директивата за меда, не е ясно разписано в този смисъл е, и дава повод за тълкуване. Ето защо съдът е, тълкува е, този текст в такъв смисъл, че цветният прешец е добавка, ингредиент – всички е, специалисти обаче твърдят, че това не е, е, е добавка, не е нещо добавено от пчеларите в даден момент, за да се втечни меда, например. Полен е постоянна съставка и в, не е в правомощията на законодателите да променят сегашното законодателство, за да не всъщност в тяхното правомощие да изяснат такъв текст ние не, това не означава, че ние е, е, е, се опитаме да успорим решението на съда. Да, съда казва, цялото законодателство за ГМО се отнася и до полена по отношение на, на етикетирането и в миналото не сме го прилагали, защото сме смятали, че е, е, меда е, е от животински происход, а тези норми не се отнасяха до животинските продуктите от животински происход. Е, и отчитайки това, ние предлагаме да поясним, че всъщност полена е, е, е, е естествена съставка, а не добавка. Това е, е, това е предложението, идеята на, на е, законодателите. Е, важното в случая е, че се засилва сигурността защото сега има известна неяснота, несигурност относно, например, полена, който Монсанто и царевица на, на Монсанто, например, и полена събиран от царевица с препарати на Монсанто не трябва да се използва за мед е, ЕФСА ни каза, че е, това не, не, е подходящо, не е подходящо за човешко потребление. Ние поискахме от е, Монсанто да каже, че този мед всъщност е официално авторизиран, за да няма двусмис... дву тълкуване. Е, би трябвало ГМО, които не са авторизирани в Европейския съюз, но са в трети е, страни, да отговарят на същия критерий, т.е. цветният пришец да е оценен и да е, е прият очевидно се явява проблема за Канада. Това е проблем за Канада и Аржентина, които изнасят мед, тъй като ние внасяме 15% от меда 50, извинете, е, Европа произвежда 50% и 50% внася. Е, обикновено е, тук се дистилира в индустрията, която използва в сладкарската индустрия. Използва се именно мед, вносния мед се използва, тук произвеждания мед се използва и за сладкарски изделия, вносния се използва за сапуни и други козметични продукти решението на съда пояснява ситуацията, е, казва се, т.е. извинете, нашата е, предложение има за цел да изясни това. И правилото за е, етикетиране за ЖМО се отнася тук и нормата от 0,9% т.е. меда трябва да бъде етикетиран и ако има повече от 0,4% ГМ полен с происход от генмодифицирани растения. По-малко от 0,9% в меда сега между 0,1 3,4 е допустимо максимум не трябва да, да не е тайна, че е, меда трябва да бъде етикетиран за ГМО по отношение на заради е, е, прашеца, защото естествено цветният цветния прашец не е от такова значително, значимо количество. Това имах да кажа в отговор на господин Старс и неговата альтернативата, която предлага той. Използвайки списъка от ингредиенти, съставки, които са забранени за продукти за човешко потребление, хранителни продукти, това означава, че е, цветният прешец се превръща в е, добавка. А, всички се опитваме да докажем, че то е естествена съставка. излиза, че тогава не може да се използва тази е, разпоредба за етикетирането, е, но това не ни. Е, професионалистите ни казват, че не е, е добавка, е съставка. Е, предложението, което постави господин Стас, не може да се използва като альтернатива е, и да се каже, не може да се използва, забранено да се използва цветно, цветен прешец, защото, който е получен от е, геномодифицирани растения. Ако позволите, е, може ли е, моя е, колега от Генерал дирекция за земеделие да каже няколко думи по въпроса с Лисабонския договор? Да, ако обичате. Благодаря за предложението на комисията относно е, хармонизацията с новото е, правило за комитология и е, Лисабонския договор. Наистина, госпожа Гърлинг и други казаха също, че това е въпрос, който непрекъснато, пред който се изправяме непрекъснато и по който не винаги има един и същи подход от различните институции, а именно да се квалифицира и класифицира правомощията на комисията по отношение на делегираните и актовете за изпълнение сега, какъв е смисъла на тази част от текста? Ние смятаме, че тези правомощия, които са предложени, в текста на комисията са правомощия, които вече са факт, е, съществуват в сегашната директива, по-конкретно в член 4 е, за метода на анализа и за е, член 6 за възможността на, възможностите на комисията да адаптират или допълват Санекс 1 и 2 по директивата за меда и да е, прецизира, че е, правомощията на комисията да предлага на законодателят е, са обикновено са ограничени в смисъл, че няма никакво намерение от страна на комисията да да е, добавя и да коригира е, съществени аспекти от това приложение, но тя може да допълва и да доуточнява е, характеристич, технически характеристики, които са включени в тези две приложения, отнасящи се до прилож... дефинициите и представането на различните видове мед според критериите на тяхния състава им, на техните съставки. Това а, са а, съображенията. А, а, и те се отнасят до е, ефикасността на законодателната процедура и ако не е, изпълнява тези свои правомощия, то е просто, е, то е само в чисто технически смисъл и е, когато става дума за е, адаптиране към е, международните норми и е, правилата на кодекс алиментариус. Елемент, благодаря. Тук получих отговори на въпроса си за оценка на въздействието. Всъщност на заседанието на тази сутрин заседанието на координаторите говорихме за този въпрос. Искахме да го поставим и на заседанието на, на, на комисията, е, пред, комисия, е, пред е, нашата комисия, да го поставим пред Европейската комисия, колко, например, е необходимо. Мисля, че няколко месеца, за да бъде изработена такава оценка на въздействието, след което да обсъждаме въпроса. Всичко това означава допълнителни средства, но демокрацията е скъпо нещо. Е, сега думата има докладчицата госпожа Гърлинг. Um, Благодаря, господин председател. Няма подробно да отговарям на всичко, но позволете да обобща по начина, по който според е, мене стоят важните аспекти по темата. Тук всичко се върти около тази дефиниция, както и аз е, казах в своето предишно изказване трябва да сме изключително внимателни, така че да не стигнем до объркване и конфликт с останалите проблеми, което може би наистина са сериозна тревога те съществуват, но всъщност нямат е, въздействие върху това решение. Оценката на въздействието би се базирала върху това до какво въздействие ще доведе промяната на правилата. Но имаме директива за мед в момента. Има създадена правна сигурност по смисъла на решението на съда. Но всъщност ние промяната, която искаме да внесем, ще бъде по отношение на това как виждаме меда по-настоящем, по какъв начин се разглежда той. Това е всъщност истинското въздействие. Да, има въздействие върху пчеларите. Ще се върна на този аспект малко по-късно. Но много трудно мога да обясня всичко, без да влизам подробности. Е, нищо няма да се промени за никой, който а, е, произвежда или етикетира мед. Нещата ще бъдат едни и същи. И именно за това не се е, прави оценка на въздействието и за това, когато първоначално поисках, след това обмислих и реших, че просто надали това е необходимо. На госпожа Тобайди бих искала да отговаря през, на господин Тобайди през Линда, когато говори за етикетите. Не разбирам до как всъщност ще се е, стигне до там при положение, че няма никаква реална промяна. Ако производителя иска да напише на етикета, че няма ГМО е, съставки и елементи, на практика това няма да доведе до някаква промяна. Е, да, проблема с праговете за етикетирането са и наистина съществуващи, но те не са свързани с директивата за меда. Напълно разбирам всичко това, но това не е проблем по настоящата директива. Освен това, Притесняваме факта, че редица изказващи се казаха, пчеларите не са съгласни с предложението на комисията. Искам само да кажа следното. Зная, че господин Стас, както и други, наистина поддържат взаимоотношения с общности на пчелари, които не подкрепят това, но позволете да кажа своята позиция. Имам аз също изключително много връзка с Асоциация на пчелари, които са напълно доволни от предложението на комисията. Така че не мисля, че тук трябва сега да залагаме на броя колко са за, колко са против, защото нещата наистина не са така прости. Има смесени, наистина преплетени а, чувства и емоции. И не, не виждам проблема да е толкова кристално прост и ясен. Някои казват, ето имаме проблеми, други, които идват при мен, казват, няма такива проблеми. Аз напълно разбирам, че нещата стоят по такъв сложен, комплициран начин. По отношение на казаното за альтернативно предложение, искам да ви уверя, че наистина много внимателно обмислих всичко това преди да подготвя доклада си. И потърсих и правна консултация и е, получих същата е, спъщия съвет, който четаме в документа на е, комисията. Защото наистина, е, ако нямаме ясна постановка, тогава би се стигнало до правна несигурност. В заключение. Обедена съм, Извинете, не благодарих на докладчиците в Сянка до сега. Благодаря за е, съвместната ни работа. Но в заключение, оценка на въздействие не е необходимо. Обаче, чувам изразените съображения, говорих с пчелари, представители на цяла Европа, разбирам и техните съображения и притеснения, но трябва да сме съвсем наясно. Основанието, по което комисията взима тази период от 20 месеца, е, че всъщност са необходими консултации с участници в процеса. Ако имаме оценка на въздействието, мисля, че трябва да направим истинско, цялостно такова, което означава, че трябва да имаме още повече взаимоотношения с участниците и повече допитвания. Ако се върви по тази пози позиция, е, това ще, според мен, би било неправилно, ако не е изцялостно оценката на въздействието. Ако е цялостно, тогава вече е друг въпрос. Но е необходимо да се помислят какви са последиците. Говорите за правна несигурност, за забавяне от 12 месеца. Според мен това наистина ще нанесе щети и много от лобитата на пчеларите всъщност ме молят не преведе това. Искаме да се разреши този проблем сега. Така че аз ще спра до тук. Много е, ще се радвам, ако се е, продължи комуникацията помежду ни преди следващото обсъждане. Благодаря ви. Е, Благодаря, госпожо Гърлинг. Имаме е, срок за внос и за изменение до 21 февруари 12 часа след което след това ще направим е, оценка в е, координаторски, е, след координаторите. Благодаря на тези, които участваха в дискусията. Сега да отидем на точка 28. Тук става дума за писмено запитване от Крис Дейвис, комуто бързам да дам думата. Крис Дейвис, имате думата. Благ... Благодаря, господин председател. Бих желал да чуя първо становището на комисията, а след това ще задам допълнителен въпрос. Комисията, моля. Благодаря. Euh, значи проблема за неоникотиноидите е теж, тежък и много сериозен проблем за здравото на пчелите. И за да свържа това с предишната тема, наистина то е по-тежка тема, отколкото е, прашеца от Монсантовите е, е, продукти, е, продуктовите култури. Е, пчеларите а, наистина повдигат много въпроси и много съмнения ги много неща ги притесняват от години вече. по, преди 5 години ЕФСА се взе с този въпрос. през 2010 приехме директива на комисията за засилване мерките е, за индустрията, за да се е, изкоренят е, насъждения, които са заразени с неоникотиноид, Проблема се набра скорост, обаче е, проучвания във Франция, в Германия, в миналата година в Германия също, до март 2012. про, послед, тези проучвания показаха, че и най-малките дози от неоникотиниди се намират малки такива дози се намират в е, растенията, в зърното, и в нектара, който пчеличките засмукват, за да правят мед това а, не е остра, токс, няма остра токсичност, но е, почти смъртоносна, несмъртоносна токсичност. Е, една е, пчеличка не би умряла от е, това. Това е, е въпрос на третиране с пестициди по време на цъфтежа, нещо, което е забранено. Не трябва да се третират е, културите е, е, в процеса на цъфтежа, да се съобразяваме с работата на пчелите. 80% от културите се опрашват чрез пчели в Европа. Значи, ако няма пчели, няма и да има реколта. Значи, е, картофите, зърните храни, е, черешите, пъпешите, слънчогледа, всичко това е, е прасковите, извинете, пъпешите, всичко това са Видяхте, че в заключенията на английски се казва висок, остър риск. което е важен сигнал към учени, научните среди ЕФСА, които ни обърнаха внимание към риска, като казват, че а, риска от тези три а, а, вещества. Има пет пестицида, които са а, авторизирани от семейството на неоникотинидите. От тях е, три представляват засилен, заострен, е, е, остър риск за пчелите. На път сме да видим как е, ще се е, превърнат в законодателство тези три е, мнения е, в, в фаза на размисъл се намираме, но е, много бързо комисията ще излезе с е, предложение което, е, за да може е, в, да превърнем в законодателен текст тези три е, научни констатации и становища една голяма група смятат, че не трябва да се влияем от това научно мнение и че трябва да се направи нещо да се забрани от друга страна, не е изненадващо, другата страна, другата заинтересована страна, това са е, е, производителите на, на пестициди е, е, е, и тези, които произвеждат семена за сейдба, е, Те казват не, неонекотиноидите са много полезни, използват се много, покачват доходите, добивите. и се отварят, е, ще, се, ще бъдат застрашени е, голям брой работни места, ако се забрани е, използването на тези вещества. От друга страна, нашия анализ, анализ показва, че третирането на зърното, което опрашват, което е а, с такъв пестицид, а, нали, този пестицид стига до а, цвете, цвето е, венчелището, е, което вече е, в което попада с контакт челата, И е, междувременно обаче, след това това попада в зърното. Междувременно обаче има орен и така нататък разпространява се и чрез пръх та, праха, който се вдига при е, жътвата, е, т.е. Е, е, това третиране е за предпочитане пред е, третирането с, с, с, с е, разпръскване, с. Е, как се казва? Е, Значи е, тези три негативни елемента в е, неонекотиноидите е, са следните. Първо, те се проявяват, когато се ползва зърното или гранулите, които е, са е, за, внесени в е, почвата. Те след това известно количество присъства в нектара. Намира се даже в така, един вид висок е, е, влага по, по е, е царевицата, която е, поглъщат пчелите, или чрез пръха. Е, е, или чрез маната, или е, чрез половелизиране. Е, Е, този прах е, засяга и е, съседните растения или пък пчелата просто минава през този облак от прах и се зараз... поема от него и се заразява, така да се каже. Повтарям, по... ние смятаме, че Това обвиване на зърното е нов метод. Сега не, не мога да се спра подробно на мерките, които ще вземем, но смятам, че много скоро, мисля, че до края на следващата седмица, ще има съобщение от комисията за мерките, които ще бъдат предложени на държавите членки, е, за да бъдат обсъдени е, чрез комитология. Това е, господин председател, което има да ви каже днес. Благодаря. Сега да дам думата на е, е, представител от Австрийската агенция за околната среда. Уважаеми госпожи господа, благодаря за интереса, който проверявате към нашите открития относно въздействието на неоникоидоидните пестициди върху пчелите. Отдела економически и научна политика за нашата институция към Агенцията околна среда Австрия подготвя бележка относно въздействието именно на неоникодоидите върху пчелите. Имахте възможност да прочетете и целия доклад. Той е публикуван а, миналия декември. Авторите са Маргарет Грим, експерт по биоциди и пестициди, Катрин Седи, която е а, аграрен учен, и Елизабет Шубербахер, биолог и еколог. Аз съм Алах Рист, аз съм биолог, почвовед и а, с, освен това са специалисти и в областта на а, химията. А, по отношение на информацията относно неоникодоидите и пчелите, а, ние се опитахме да обобщим научната литература по въпроса, включително и статиите относно въздействието на тези пестициди върху пчелите. Докладите относно разпадането на пчелните фамилии са факт в цяла Европа. Неоникодоидите са вид системни инсектициди, които се използват за борба с конкретни е, агрозаболявания и са свързани с намаляване на процеса опрешаване. миналата пролет е, имаме доказателство за сублеталната токсичност на неони некотиноидите. И всичко това е изключително важно. За това е необходимо Европейския парламент е, и комисията да поискат допълнителни проучвания да бъдат направени в тази области. Европейската комисия се обърна към ЕФСА, за да направи оценка на риска относно въздействието на неоникодоидите върху пчелите. При няколко дена бяха публикувани тези материали. Ще бъдат представени в последствие. Опрашаването, което се осъществява от пчели и различни други а, инсектициди, представлява всъщност изключително а, важен компонент, в някои случаи 80% допринася за опрашаването. Увеличаващия се брой на доклади за разпадане на пчелните семейства във връзка с а, а, именно тези а, а, пестициди а, е голям проблем. Те имат много висока токсичност към пчелите а, и освен това е много важно да се знае, че е, експозицията е, на пчелите е, е цялостна, независимо до коя част на растението се доближават или докосват. Дори и при много малки дози, неоникодоидите намаляват възможността за нормално функциониране и живот на пчелите. Има сублетално въздействие те губят своята памет до известна степен и, и нямат възможност да извършват сложната дейност в пчелното семейство. Други проучвания сочат, че се намалява и успеха за размножаване на пчелите. Следователно, заключението на различните автори е, че неоникодоидите могат да допренесат до смъртен изход, дори когато са използвани в ниски дози и във всеки случай водят до заболяване сред пчелите. Научните документи измерват суплеталните е, резултати и въздействия, все пак има въпроси, на които трябва да се отговорят. Необходимо е да се подновят, актуализират научните проучвания по всички е, въздействия на неоникотиноидните инсектициди и тяхното въздействие върху е, пчелите, за да може да се вземе е, организирано и научно основано решение. Някои европейски държави изпълняват мерки, насочени към избягване евентуалните негативни е, въздействия на използването на неоникотиноидните инсектициди. Но във всеки случай е, е, риска от миграции е много голям дори когато има въпрос, когато експозицията е хронична на пчелите и пак се води до сублетални дози. Всичко, всички тези въздействия трябва да бъдат отчетени, за да може да се въведе принципа на предварителна превенция и повишено внимание. Благодаря. Thank you, Mr. Chairman. So, um, now I'll explain how we have worked on... Благодаря. Нека да обясня сега как работихме по нашите заключения за никотиноидите. Ние имаме мандат от Европейската комисия, т.е. тя определи това, което трябва да правим. Тя определи веществата, които трябва да се разгледат. и ми да клоприт, клотианидин и тия метоксам. Крайният срок беше 31 декември 2012 година. Те бяха публикувани всъщност няколко седмици по-късно. Комисията ясно заяви, че трябвало да разгледа всички разрешени употреби в Съюза като обработка на семена и като гранули. Комисията каза какви данни трябва да се вземат предвид. Те са следните. Данните, представени от кандидатите на ниво Европейски съюз и на ниво държава членка. Когато става въпрос за активното вещество и разрешителното. Научното становище във връзка с развитието на оценката на риска се появи като документ на ЕФСА, като един предварителен документ, който ще залегне в един документ с насоки, който пак ще бъде прият от ЕФСА по-късно тази година, вероятно в края на май. Ние освен това взехме предвид всички проучвания, и дейности по наблюдение, които са свързани с настоящото начинание. Трябваше да съберем данни, трябваше да вземем информация за разрешените употреби във всички държави членки, да наблюдаваме различни данни, трябва да изтъкна, че персонал на ЕФСА е оценил тези данни, така че ние не сме използвали външни експерти, а сме използвали експерти на ЕФСА. Нека да спомена научното становище още веднъж. Научното становище, свързано с оценката на риска за пчелите от страна на продуктите за растителна защита. Ние сме разгледали сублеталните ефекти, въздействието върху колониите и поведението на пчелите. За тази връзка сме оценили цялата налична литература. Какво установи ЕФСА? Тя прецени и разгледа всички данни и направи оценка на риска на острите и хронични, включително сублетални последици, като разгледа всички възможности за излагане на пчелите. Какви са различните начини, по които пчелите се излагат на такова въздействие? Прах от третирани семена и гранули, излагане на остатъци от нектар и прашец, остатъци от гутационна течност, остатъци от манов мед и остатъци от е, култури, които са били използвани в последствие. ЕФСА организира среща на експерти, там присъстваха правителствени експерти, номинирани от компетентни органи в държавите членки, като трябваше да се обсъдят проекто заключенията, които ЕФСА вече беше изготвила. Какви са основните ни заключения? Те са доста сложни. Ние се опитахме да представим положението на менеджерите, управляващите риска за всяка от употребите на тези вещества имаме резултат от оценката на риска, както и за всичките различни начини на излагане на пчелите, включително отчитаме и различните тежки и хронични последици. Какви са резултатите? Имаше достатъчно данни, за да се направи оценка на риска. В някои случаи обаче не сме разполагали с достатъчно данни за оценка на риска. В някои случаи не сме имали и споразумение относно схемата за оценка на риска, която трябва да се използва. Има и още един път, още една възможност. Може да се направи оценка на риска, но всъщност не е имало риск за съответната култура. За много от авторизираните употреби ЕФСА не разполагаше с достатъчно данни, за да финализира оценката на риска. Например, нямахме достатъчно информация относно освобождаването на прах или концентрацията на нектар или цветен прашец. Имахме информация в това отношение за някои култури, но не за всички нямахме достатъчно информация относно чистотата на готацията и концентрацията на готационната течност. И имахме известна информация, но недостатъчно за да покрием всички авторизирани употреби в Съюза. Ако трябва да се върна сега на трите основни начина на експозиция, за които комисията реши да даде мандат на ЕФСА да направи оценка на риска, ние можем да заключим следното. По отношение на цветния прашец и нектара, има нисък риск само по отношение на растенията, които не са достатъчно привлекателни за медоносните пчели. По втория път излагане на прах. Има риск за пчелите или той не може да бъде изключен с някои изключения. Например, използването на препаратите за захарно или върху захарно цвекло и растения, които са отглеждани в парници или по отношение на някои гранули. that there was a low risk in fact. And then... И накрая, по отношение на излагането във връзка с готацията. Нямахме достатъчно данни. Имахме известно количество данни за тия метоксама. В този случай имаше много сериозни последици върху пчелите. Работим сега по допълнителни заключения за един четвърти инсектицид фипронил. Той не е неоникотиноид, но въздействието е същото. Заключенията ще бъдат готови до март тази година. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам възможност за въпроси. Самия Крис първо. Благодаря, господин председател. Отложихме е, тази дискусия, за да чуем междинните заключения на ЕФСА. Мисля, че това беше полезно, макар че беше отчетено, че предстои работа. Мисля, че можем да започнем с презум... от презум... да тръгнем от презумцията, че според хората това са важни е, е неща, не само... Е, че пчелите са важно нещо, не само е, в ролята в опрашването, е, хората по принцип не обичат е, насекоми, освен е, пчелите и пеперудите, любимите насекоми в цял свят. Сега, като ако проследим е, е, отражението в пресата, директора на Асоциацията е, за защита на, на реколтите твърди, че мерките за защита, за предотвратяване на рисковете е, това нищо не би е, помогнало за здравето, е, подобряване здравето на пчелите. Това е прекалено самонадеяно и категорично и неоснователно твърдение. Не, неоник, неоник синоиди, всички данни, които имаме за тях, не са окончателни. Е, често е, се твърди, че те са е, суплетални, че те не са състояние да убият челата, но могат да доведат, както се каза, до намаляване на тяхната резистентност и потенциално сриване и разпадане на кошера. Е, различни национални правителства, научни органи се, се, се занимават с тази материя вече 15-16 е, години. Мисля, че френското правителство е, въведе забрана върху някои е, препарати за третиране на семената. Е, за убиване на, на семената. Е, Прост, т.е. Е, някои правителства действат е, възоснова на е, доказателства, които имат използвани чрез пропорционалния принцип. Не може да каже, че има огромни потенциални загуби в резултат на забраната на тези пестициди. Давам си сметка, че тези пестициди и инсектициди играят важна роля в гарантиране на реколтата, но трябва да говорим за добра наука, солидна и да отчитаме всички всички факти. Е, производителите и индустрията казват, че една забрана ще доведе до крупни загуби, но аз е, разглеждам едно проучване на Европейската агенция за околната среда. Е, не е излязло. Аз предварително е, задигнах един екземпляр от Копенхаген. Ще излезе след няколко седмици. Излиза, че е, във Франция, където се използват тези е, това обвиване на, на царевицата, се оказва, че като производство в никакъв Случай добивите не са спаднали. Даже е, една от най-добрите години, най-добрите реколти е след въвеждането на тази забрана. Но признавам, е, че тук е, е, използването на тези е, инсектициди и пестициди вече трябва да е, ще изиграе важна роля, но е, в много случаи ясно е, че трябва да се направи нещо пчелите да не влезат в контакт с тях. Това може да стане по различен път. Или да се въведат забрани, забрана за използването им на някои видове култури или продукти, тези, които, както се каза, са най-привлекателни за медоносните пчели. От друга страна, е, както е, да, трябва да въведем, както друг път с пестициди, препоръки или насоки по, за начина по който да се използва продукта, като да кажем ограничено е, разпръскване, е, е ограничена пулвализация е, или пък да не се е, прилагат е, да си, е, по време на цъфтеж на растенията. Е, е, това, което комисията казва е нещо е, е, различно. Може би, вие, може би пояснете. Вие казахте, че много скоро може би съвета ще получи тази информация преди нас. Ще излезете с конкретни предложения, казахте вие. Но какви предложения ще бъдат? Законодателни мерки ли смятате да предлагате? Или въвеждането на някакви насоки или препоръки за допълнителни и по здълбочени изследвания? Благодаря. Имам желаящи за е, изказвания. Криста Клаус. Е, Благодаря. Тук наистина отново се намираме в е, търсене квадратурата на квадрата. Говорихме за мед. Много добра въвеждане стане е, комисията, която отговаря за това присъща. Комисията е, констатира, че е, пчеличките ни трябват не само за мед, а те са гаранция за продължаване на живота на земята, е, за да може и следващото поколение да е, е плодотворно. Трябва да бъдат е, е опазвани е, пчелите, но и растенията трябва да бъдат опазвани. Е, е, аз е, съм била докладчица тук по въпросите за устойчива защ... растение, ви препарати за, устойчив... за защита на растенията. Наистина превентивния принцип, е, ако мислим за него, е, това значи да е, действаме предварително, както се казва е, но въпросът е как е, тази оценка е, е, как се е стигнало тази оценка, дали се търси само е, токсичността или е, действието, е, другото въздействие. Е, разбирам, че и двете неща са претеглени е, и двете са взети предвид. Е, въпреки това, е, изгледна точка на селското стопанство, това е, препаратите препратите за растителна защита са важен, е, важна тема и не можем да се откажем от тях. Но зная от фермери, които не е, обработват с пестициди е, всяка година тяхната, техните е, култури, те също оценяват този риск. Тоест, е, трябва ни един устойчив е, подход. И това не трябва да изпускаме е, от внимание, което става за устойчивия подход. Затова въпросът ми е какви альтернативи съществуват. Ето, Франция е въвела забрана за, за царевицата. В Словения също има частично забрана и вече има резултати положителни за пчелите в Словения. Е, вижда се, че ето тези забрани е, действат. Е, други въпрос е това, което трябва да се направи, трябва да се направи веднага, защото опасността е, е факт. Защото става, случват се неща, които не трябва да стават. Мисли ли е, комисията тук, че трябва да вземем незабавни мерки и че те е, трябва да са мерки с устойчив е, ефект е, затова ни е нужна е, много сериозна консултация, е, много солидни специалисти, експертно мнение. Според мен веднага трябва да задълбочим тези проучвания и в смисъл на устойчивост също да, да работим и това да определя и действията и подхода на на държавите членки. Благодаря сега колегата Бели. Мерси, месье президент. Е, добре, благодаря, господин председател. Присъединявам се към е, този дебат днес. Е, е, радвам се, че го има. Радвам се, че е, е, засягаме този въпрос. При няколко дни в Комисията по петициите бе поставен този въпрос и сега комисията имаше запитвания от гражданите това, което споменахте за австралийската агенция, permettant, puisque c'était jusqu'à présent un obstacle. Е, сега е като отговор на нашите въпроси. Трябва да се предвидят действия. Е, е, проблема не е нов, както каза Крис. научните констатации не са нови също. Дискусиите в парламента не са от вчера. Е, е, ние като Европейски парламент още 11-та година е, излезахме с доклад за план за борба срещу смъртността, повишената смъртност сред пчелите. Но еколозите твърдят, че доклада не е толкова съществен. По-скоро ударението трябва да бъде срещу пестицидите и е, които са е, опасни или за на, на пчелите, включително неонекотиноидите. Е, е, е, трябваше да се помисли за разходите за е, пчеларите, ако се въведат такива мерки. Това трябва да се вземе преди в директивата за, за меда. Е, е, разбира се, е, тук послед, ще последва сигурно битка и доказване с цифри на отделните позиции или трябва да се търсят препарати, които, култури, които са по-устойчиви или които искат по-малко пестициди трябва ни научно мнение, за да се свърже връзката между пестицидите и смъртността на пчелите е, е, е, по същия начин между ГМО и засилената смъртност при пчелите. В края на 12 имаше две проучвания, за които каза и комисията и след това вече до средата на 2013 е, надявам се, че ще имаме възможност отново да говорим. Е, по отношение на пестицидите трябва да е, направим нещо. Сега стъпваме върху становището на ЕФСА тази повишена смъртност вече е подкрепена с научни данни. Е, това всичко е, е окей. Okay. Значи няма никакви, е, никакви пречки да се забрани предлагането на тези пестициди в Европа имаше две петиции, които Комисията по петициите в парламента разгледа миналия понеделник. Над 18, 80 организации ни съобщават, ни сезират е, една е, е, петиция беше за мерките за, свързани с качеството на, на храната, на въздуха и така нататък. Друга петиция имаше за забрана и връзката с използването на ГМО. Днес видяхте има е, милион, е, е, над 2 милиона граждани, които искат от Европейския съюз да вземе мерки, за да отстрани една от основните заплахи за пчелите, а именно да забрани известни пестициди. Така че комисията трябва да действа много бързо в това отношение. Възоснова на тези научни данни, ако има воля да се отговори на европейските граждани, е, ние бихме могли да е, вземем мерки, за да спрем една е, екологична катастрофа, но и също една криза с прехраната. Милион, редица сега пак се намесват цифри. Има еколози, които казват, че биоземеделието е, че ако трябва да се инвестира в биоорганичното земеделие от това би отворило е, милиони и половина работни места. Но трябва да претеглим инвестициите, да претеглим разходите и приходите от различните мерки. Сега, на този етап мисля, че е, можем да вземем само едно политическо решение. Ако комисията има проблем да действа бързо, за да забрани използването и е, разпространяването на, на неоникотиноиди, е, в близките седмици и месеци. Надявам се, че гражданите ще разчитат на този парламент и че ние ще се покажем като по-амбициозни, отколкото по отношение на тези въпроси, отколкото преди две години. Благодаря, колегата Критон. Е, нека пория πορείας άξιο πώς... Благодаря, господин председател. Всъщност, чуди се как въобще бяха одобрени в началото тези пестициди. Тук се поставя под въпрос доверието, надежността на нашата система в Европа. Неоникотиноидите имат очевидно въздействие за нормалния гражданин, независимо от това какво казват различните органи и агенции. Гърция в миналото беше много голям производител. Заемахме първо място в Европа и не само. Нашите производители сигнализираха за огромния брой пчели, които умират всяка година. Тук има още един проблем геомодифицираните организми. Да видим дали комисията ще промени своята позиция тук. Определено трябва да забраним тези препарати, те струват страшно много на обществото, на сектора, в частност, а сектора страда. Той е в опадък, затова призоваваме комисията да предприеме нови инициативи тук. Благодаря. Господин Гулис, Благодаря, господин председател. Критон говори по един по-общ въпрос. Как бяха дадени разрешителни за тези препарати в самото начало? Тук сега не искам да разравям въглените, но има един конкретен случай с Гърция и използването на неоникотиноиди. Вероятно, знаете, че в момента страдаме от нашествието на едно насекомо, което засяга палмите. Гражданите си купуват препарати срещу това насекомо и в резултат на неговото използване много пчели умират понякога има твърде лесен достъп до определени препарати или лекарства. Те се купуват съвсем лесно и хората, които не знаят как трябва да ги използват, ги използват както им хрумне. Благодаря. Следващия оратор. just um, incompetent. Просто не съм достатъчно интелигентна. Никакви коментари повече, господин председател. Нека да се върнем към въпроса, който обсъждаме от дълго време, през цялото време, откакто аз съм тук съразмерното въздействие на неоникотиноидите върху здравето на пчелите. В нашия доклад ние установихме, че пчелите страдат и броя им намалява вследствие на комбинация от фактори. Болести, промени в климата, промени в залесяването, и така нататък. Когато разглеждаме различните клинични тестове и резултати, би трябвало да отчитаме различните фактори. Не може да решим проблема като забраним само една част от препаратите или въобще тръгнем само по един път. Видях предложението на комисията то не отива твърде далеч. Имахме редица въпроси към комисията и изчаквахме отговор на тези въпроси преди да започнем разговор. Ние като че ли се стремим към забрана, а това ще е несъразмерна мярка. Аз съм съгласна с Крис. Ние трябва първо да видим какво е въздействието. Не трябва ли да има една оценка на въздействието? Това е една съвсем нова процедура. И съответно тук се оказва въздействие върху предварителното разрешение и самата процедура, която се е, предприема, за да се даде разрешително. Когато говорим за потребителите, би трябвало да се разгледат и положителните и отрицателните страни. Чухме, че за фермерите има някои ползи от използването на неоникотиноиди. И трябва да видим какви са тези ползи, преди напълно да забраним тези препарати. Те се използват от дълго време. Инсектицидите убиват пчелите. Никой не твърди противното. Всъщност, метода на използване е важен тук и ние би трябвало да разгледаме него. ЕФСА приема, че има големи пропуски в данните и те засягат резултатите от проучването. Много от пропуските в данните са свързани с използването на препаратите. Много от пропуските в данните са свързани с това, че трябва да има полеви тестове. Но за да има такива полеви тестове, трябва да си дадем повече време. В рамките на 6 месеца може да има много странни атмосферни условия, на които да не станем свидетели в продължение на 6 години след това. Така че аз съм против формулировки като парламента призовава комисията да забрани тези пестициди. Не, парламента никога не е правил нещо подобно. Разбирам, че някои хора искат да се тръгне по този път, но това не е позицията на парламента. Ние не сме гласували нещо подобно и не сме го приели. Така че спрете да говорите по този начин, просто подвеждате хората. Не сме правили нещо подобно. Аз лично няма да приема нещо подобно. По определение, ако подкрепеш органичното земеделие, си против пестицидите. Значи вече си казал – каква е твоята позиция и съответно не се очудвам, че някои хора реагират така, но не всички защитаваме тези идеи. Така че, когато разговаряме с ЕФСА, би трябвало да поговорим за създаването на правилен процес, процедура за оценка на риска. Ако го направим, ще намалим самия риск. И накрая, жалко е, че комисията ще даде информация следващата седмица. Ние сме планирали за днес дебата и то присъства в дневния ред от дълго време. Жалко е, че просто пак сме в задъна на улица, не получихме конкретна информация и ще трябва да се върнем към този въпрос. А ще трябва да се върнем, защото той е изключително важен. Благодаря, госпожо Гирлинг. Следващия оратор. Госпожа Андреасен. Abbiamo sentito oggi eh, che eh, effettivamente in quest'Aula si parla. Благодаря. Днес е, води много важна дискусия. И казаното днес наистина ни препраща към темата за смъртността на пчелите и тези химически препарати е, никотинодиидите. Комисията казва, че още проучва въпроса. Ще видим какво ще предложи тя в крайна сметка. А техническите експерти съвсем ясно заявиха, че трябва да се позовем на принципа на предпазливостта и да обсъдим тази възможност. Така че, вече имаме ясни данни от експерти и трябва да се опитаме да вземем решения. Някои държави членки и може би ние италианците сме в авангарда, но нека да ви припомня, че през последните 5-6 години в Италия ние забранихме неоникотиноидите за, в замеделието, по-специално по отношение третиране на царевицата. Не наблюдаваме никакви негативни последствия. Например, няма спад в производството на царевиците. Така че ние дълго време е, сме използвали тези продукти, така че бихте могли да ни използвате като пилотна а, е, държава. Понякога 50% стигаше смъртността, а сега тази смъртност изчезна и нашите пчели изглеждат, че са в добро здраве. Да, разбира се, и много други фактори съществуват, които не бива да забравяме, но трябва наистина да подходим предпазливо. Не трябва да забравяме, че през април миналата година и 2010 година в парламента е, бе прият доклада по биомногообразието. Трябва да се гарантира биго биомногообразието. Всички насекоми и пчелите в това число страдат от подобни вещества, така че крайно време е да вземем конкретни мерки. Комисията ни напомни за промишлеността, произвеждаща пестициди и те наистина съвсем основателно се притесняват, че ще се стигне до загуба на работни места, на приходи. Но, тъй като 80% от е, културите се нуждаят от упрашаване, ако искаме само да поддържаме сегашното положение, какво би била цената, която замеделието трябва да плати? Ако опрешаващите насекоми намалеят е, поради е, никотиноиди или други подобни вредни вещества. Самите данни говорят за себе си. Ние просто трябва да приложим нужните разпоредби на общността и трябва да използваме принципа на предпаливостта. Благодаря. Председателя, благодаря. Павел Бог, е, дали някого съм забравил? Гербранди? Да, благодаря, господин председателю. Наистина трябва, със съжаление, да се съгласа с госпожа Гърлинг. Наистина Европейския парламент не беше той, този, който призова за забрада на неоникотиноидите в Европа. Ние загубихме гласуването в Комисията Агри и е, мисля, че само 70 души подкрепиха като цяло този призов, за който много съжалявам. Извинявам се пред широката общественост. Преди една година аз зададах подобен въпрос на комисията, подобно на въпроса зададен от Крис Дейвис. Много се радвам, че сега има промяна в положението защото имаме отговор от комисията. Тогава комисията каза, че до днес няма връзка между неоникотиноидите и смъртността на насекомите. Радвам се обаче, че сега има промяна в становището на комисията. Много въпроси остават открити. Нима, нямаме ясна дефиниция какво означава вредно въздействие, например. Несъмнено, промишлеността и комисията понякога често се крият зад тази дефиниция. Много гъвкава е тази терминология, която се използва. Какво означава вредно въздействие точно? Лично аз искам да знам дали ЕФСА и комисията отчитат факта, че пчелите са изключително сложен вид така че тук става въпрос за въздействие върху обществеността. Това е едно социално насекомо, ако мога така да кажа. Така че, ако нямаме е, директно въздействие върху е, хората, това е, може да доведе обаче до наистина изключително унищожителни въздействия и последици за економиката. Мерки за смекчаване, казва комисията не знае дали те могат да контролират изпълнението и прилагането на такива мерки, особено когато става въпрос за намаляване на токсичния прах е, от обработваните семена. И имаме просто някакви данни от промишлеността, които ни казват, че не са направени нужните проучвания. Това може да е вярно, но какво прави комисията, за да може да постигне, да получи подобни независими данни, на които да стъпим нещо, което е важно за здравеопазването, за околната среда? Защо само промишлеността подава такива данни? Имаме много такива въпроси, на които още няма отговор. Един от най-важния обаче от тях – Регламента за пестицидите 2009 година твърди, че няма негативни въздействия за пчелите, но нямаме доказателство. Точно обратното сега ЕФСА казва, че има висок риск. Така че не виждам никакви други мерки, които комисията може веднага да предложи за разрешаване проблема с неоникотиноидите. Например, постоянната комисия за пестицидите може нещо да направи. Така че просто искам да чуя комисията ще предприеме ли нещо. Thank you, Pavel. Благодаря, Павел. Спад Стас. Бар Стас. Er Благодаря. Няма да повтарям казаното до сега. Но ако напълно разбирам Хората, които предлагат тези проучвания, казват следното. Добре, има проблеми, нямаме всичките данни, които са ни нужни, но ЕФСА може да каже, че има висока токсичност, това се повтаря от господин Будле, и аз се опасявам, че това само е върха на айсберга. Нещата могат да бъдат още по-лоши. Затова обръщам се към комисията. Е, следващия понеделник ще има предложения, които ще дадете в съвета. Така ли? Можете ли само малко да дръпнете завесата, да ни осветлите малко повече? Има две възможности. Или може да кажете, ще продължим да проучваме проблема, ще продължим да финансираме проучвания, ще търсим убедителни доказателства или ще кажете, ще отложим нещата, ще приемем принципа на предпазливост. Ще отложим а, въпроса за момента, ще продължим проучванията и така нататък. Никой не може да каже до каква степен ни е нужно научно доказателство. По-нататък Имате известни инструменти, които ще ви дадат възможност да а, предложите едно подобно отлагане. Разполагам с законодателството за пестицидите пред мене. Доклада Хеде Брайер и приложение 2, Има разпоредбата, която ясно казва, че вие като комисия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 unacceptable acute or chronic effects on colony survival and development, taking into account effects on honeybee larvae and honeybee behavior. Ik denk dat je hier, meneer Boudelet, de... Господин Бодле, мисля, че ето тук се съдържа основанието, което приканва към действие. Те са токсични продукти за пчеличите – и може поне провизорно да бъде отложено използването. Благодаря. Тази дискусия показва, че все още ни липсва достоверна научна информация това, което слушам, ако слушам как са претеглени, преценени е, студиите, проучванията, се чудя и се питам, от една страна е, звучи сякаш е, самите производители са поръчали тези проучвания, от друга страна е, застрашените, е, просто нямаме ясна картина е, какви са основанията да прилагаме една или друга мярка. Е, е, от е, може би трябва да се е, опрем само на едно проучване, за да изградим становище както е, стана дума в дискусията, преди ние носим отговорности, трябва наистина точно да, да, точно да разпределим отговорностите, между прочим. Е, когато става дума за допускане или не запускане в системата на някакво препарат за растителна защита, трябва да помислим и за страничните ефекти, за кръстосаното замърсяване. Е, всеки продукт може да има някакво странично действие е, и може да бъде забранен на това е, основание но наистина трябва да има някаква пропорционалност, някаква съразмерност в нашите действия. Е, всичко като натрупа има сериозно въздействие върху живота ни, но трябва да е, претеглим наистина е, до каква степен е оправдана една забрана или не. И трябва да продължим тази дискусия и преди всичко да внимаваме Европа да има единни контроли. Аз се съмнявам, че го има в първо различни са е, начините на е, възприемане на, на тази тема, образоването на е, потребителя в Германия, това е много различно. Информацията за потребителя, всичко това трябва да се документира в други държави. Нещата стоят по различен начин. Трябва да сме сигурни, че навсякъде се гледа еднакво, с еднаква строгост на, на въпроса както казах, е, това е само началото на дискусията. Не би трябвало е, да стигнем до решения без да имаме наистина солидни научни е, данни. Благодаря господин председател. Господин Занони спомена доклада в областта на биоразнообразието, който приехме миналата година в рамките на стратегията на комисията. 15 милиарда, казва се, струва опрашването. Доста пари и смятам, че би трябвало да се вземат предвид много бизнес интереси, за да се стигне до такава огромна сума. Господин председател, мен, както и Европейския съюз, често ни критикуват, че бавно взимаме решение. Всъщност, когато е необходимо, Съюза може да бъде изключително подал играч и да действа бързо. Точно в този случай трябва да има такава категорична, безпощадна реакция. Цинично е, че вчера Европейската агенция по околна среда публикува своя доклад относно това колко скъпо може да струва пренебрегването на принципа на предпазливост. Това може да е класически принцип за нещо подобно. Тоест, ако не действаме сега, последиците за в бъдещето може да са катастрофални. Съвсем скоро един заместник министър в Холандия заяви, че или ще представи предложение да се намали употребата на фипринол и неоникотиноидни пестициди. Това ще стане в понеделник на съвета. Въпросът ми е, тя знае ли каква информация ще дойде от комисията или това е нейна инициатива? И втория ми въпрос е следния. Разбира ли комисията, Какви са шансовете за едно такова предложение? И още един въпрос. Заместник министъра каза, че ако в Европа няма споразумение за намаляването на тези пестициди, тя ще представи мерки в национален мащаб. Това възможно ли е от юридическа гледна точка? Сега ЕФСА отново ще помоля и представителя от Австрия да да ги питам дали желаят да реагират по някакъв начин на чутото до тук. Е, Австрия не е в Самоля. Е, искам само е, да посоча, че ние в ЕФСА работим по многофакторния аспект. Има работна група, работата е в ход, за да имаме един по-цялостен подход към проблема. И съвсем накратко исках да кажа, че ние наистина сме помислили не само за ефектите върху а, отделните е, върху пчелите, но и е, разработието на целите пчелни семейства, колонии, е, поведенческия е, въздействие и така нататък. Благодаря. В крайна сметка, може би, комисията. Благодаря. Много въпроси бяха поставени. Аз не мога да... Не знае дали имам достатъчно време да отговоря на всичко. Имате, имате цялото време на, на Земята. Нямаме е, никакви ограничения. Филен данк. Благодаря ви, каза комисията на немски. Има един въпрос, който мнозина от вас засегнаха и господин Дейвис също. Какви мерки ще вземе комисията? Ще тръгна отзад напред. Четири държави вече са взели мерки. Две в 2008, Германия и Италия, вече чухме обяснение за царевицата. Словения също е предприела мерки за всички зърнени храни. 2008. Франция миналата година, 12-та, за а, за рапицата. А, значи Германия а, а, поради е, е, не толкова за това, че е, никотинидите са токсични сами по себе си, а поради неправилна употреба по отношение на тези култури. Когато при нормална употреба не се стига до такива тежки ефекти. Значи имаме четири примера. И както каза господин Гипренди, е, е, е, холандците също ще предложат в понеделник на съвета по земеделие да се включи този въпрос. Ще го поставят там и ще предложат забрана. Това е тяхно тяхно предложение те не познават, защото предложението на комисия, защото такова още няма. Е, сега нищо страшно няма е, да се предприемат национални мерки, четири държави са го направили. Е, ние не искаме да възприемем мерки, които са против тези четири държави, защото има известни основания за такива национални мерки. Говоря за четирите държави, които споменах тези е, мерки не се подвържават непременно от е, е, ЕФСА или Австрийската агенция, защото да ви припомня, през януари, когато получихме, на 6 януари получихме данните от ЕФСА преди една седмица, преди това 9 месеца бяха нужни на ЕФСА да отговори на нашия въпрос. Нека сега дайте ни малко повече от една седмица, за да се опитаме да помислим по отговора и по фактите, които ни дава. Може и да не мислим много бързо, но поне е, малко повече от 10 на дни са ни нужни поне. Мнозина от вас, е, е, включително госпожа Гърлинг, е, казаха, че трябва отговора да е пропорционален, съразмерен, Се измерим с, с сериозността на проблема. ЕФСА е, ни казаха е, току-що, че е, е, има растения, които привличат пчелите, други не. Неоникотиноидите се използват е, върху двата типа, е, раз, двата вида е, тези, като рапицата и слънчогледа, памука и царевицата. Е, Царвицата малко по-особен случай, защото преди всичко е, е то, нектара, който те обичат, е, така наречената готация. Е, но а, други, като а, картофите или цвеклото, не са така привлекателни. Значи всичко това трябва да се прецени, за да се види а, как да се действа и реагира по начин, отговарящ на сериозността. Е, до сега, от друга страна, добрата административна практика е, ни кара да попитаме трите е, е, химически предприятия Байер, Синжанто и е, е, е, е, да се запознаят с изследването на ЕФСО. Им дадахме срок до 25, т.е. утре. Чакаме официален отговор от тези производители, три фармацевтични компании, които произвеждат тези препарати и ще видим какво ще ни отговорят е, те, всяка от тях. Именно техния отговор ще ни даде възможност да отсъдим дали е, всъщност нормално е да поискаме становището на е, тези, които ще бъдат най-много засегнати от една такава мярка, да, да обяснат, е, да дадат своята гледна точка. Мадам Клас попита дали има альтернатива. Малко е сложно Е, видяхме Германия и Италия забравиха обработването на е, царевица за зърно с е, препарати. В Италия обаче се даде пример, че това не се е отразило на добивите не е, е, той е засегнал само вредните насекоми. Е, Франция при рапицата видяхме, че е, нямаше кой знае какви последствия, е, но е, третирани са всички семена, е, е една трета за царевица, поправя се е, комисията. Една част е третирана, друга не. Трябва да се види при альтернативното е, обработване с е, семената, но все още трябва да, потвърд, да видим дали по-добре да се използва при... дали не трябва да се потърси альтернативен метод при растения, които са привлекателни за пчелите. Сега другия проблем е за праха трябва да се или да се е, реши да се е, редуцира е, този прах, или в момента в който се третира зърното, или а обработеното зърно трябва да се опита да се ползват машини, които да събират от почвата максимално близко до пръста, до почвата зърното, за да не се вдига токсичен прах. Всичко това се обсъжда в момента а, и в а, дори в понеделник, ако холандската министърка постави въпроса, в понеделник няма да има представене на, на, на законодателството на регламента. Просто срока е твърде срок, кратък. Ще действаме в, два, в две посоки. Първо, научните изследвания, научната линия защото австрийската агенция ни каза, че има дупки, има празни места в информацията, които трябва да бъдат запълнени, така че ще продължим да търсим научни данни е, за да... Сега имаме два проекта е, научислателски по пчелите. Е, ще продължим по тях. Вероятно и един нов проект ще бъде лансиран. Научислателски проекти, които не са свързани с предишните, защото имаше обвинения, констатации, че, че те се използват предишни данни. Тук става дума за финансово... Финанс... Това не са финансирани от комисията или нейни институции изследвания, са независими такива. Сега, по законодателните дейност, е, както казах вече, е, не че искам нещо да скрия от вас, но не, не съм в състояние днес, в този момент, да ви кажа, че е, да ви кажа какъв вид законодателство смятаме да, дали законодателство въобще е, смятаме да е, предложим а е, сега е зима, пчелите не излизат, освен е, при малко по-меко време е, да се облегчат и се връщат. Но за през март и април започва се идбата на, на културите, царевица по-специално. А, е, в този регион, преди всичко на царевицата. Зърното, е, зърното за посев вече е, е третирано по този начин. Целите зърна се използват. Те са обвити, както се казва, третирани об с неоникотиноиди. Значи имаме е, още няколко седмици, за да е, задействаме това е, законодателство. Ще обсъдим е, с е, заинтересованите страни, с е, фермерите преди всичко, защото те ще бъдат засегнати преди всичко, с производителите на пестицидите и след това, разбира се, и с е, пчеларите е, защото е, пчелите страдат, но всъщност е, е чрез пчелите страдат и пчеларите. и след това, разбира се, държавите членки и политическите е, среди. Сред нас, е, е пред себе си имаме няколко списък от въпроси, на които трябва да намерим отговор. Мислим по тях. Е, е, е, всичко трябва да е, всичко може да бъде ясно. Например, да кажем край на февруари, март да излезем с предложение което означава, че ще продължим да оценяваме различните въздействие, е, да видим къде да поставим ударение, защото не можем е, да възприемем, да предприемем диспропорционални или несъответстващи на размера на проблема е, мерки просто защото а, не е еднозначно а, отрицателното въздействие на никотиноидите и второ, защото нямаме достатъчно научни а, данни. А, сега трябва да обмислим отговора на ЕФСА. има няколко е, вещества, които не са никотиноиди, например фипронил, за които искаме оценка. Сме поискали оценка, но тя ще дойде през март. Е, ако оценката е, е отрицателна, това е добре и е, тогава могат да се е, вземат съответните мерки против фипронил. Това обаче ще стане след като ЕФСА ни даде е, становището си през март. Madame Class a soulevé un point important qui est Мадам Клас, госпожа Клас е, каза, че трябва да се вземат е, е, пчелите при оценка риска на пестицидите. Да, това е съществено. Поискали сме, ще поискаме от ЕФСА защото нашата възприятие на проблема е еволюирал през последните години, да види какъв е, е, е риска конкретно за пчелите, а не за околната среда като цяло. Или ако щете за околната среда, но и конкретно за пчелите, ЕФСА да изработи един документ е, по проблема за конкретни специфичния риск за пчелите до а, май 13 -та това е стратегията за пчелите, която, по която работите от 11-та година, както се каза, защото проблема е ясен. Сриване на, на, не е само сриване на пчелните семейства, но а, различни заболявания, някои селскопански практики се намесват не е лесно. Всички тези фактори трябва да бъдат обобщени и оценени от момента в който е, пестицидите, некотиноидите е, са а, е, а, определени като сублетални а, вещества, пестициди, ще трябва да действаме е, е, колкото до болестите, маната и е, акари и други, които могат да, от които могат да пострадат пчелите, тогава вече трябва да се води конкретна борба с тях, да се види какви препарати могат да се използват, да не остават остатъчни вещества в, брачнот, в меда. Това вече зависи от селстванската практика. Е, тази стратегия за здравето на пчелите, е, която е, ще разработим заедно с другите колеги от другите генерални дирекции, е важен документ, както каза а, а, тук стана дума за а, е, един друг, едно друго насекомо, което разрушава тъканта на палмите, на фу, палмите за форми, които са по всички средиземноморски е, градове и курорти. Това е един голям бръмбър, едър бръмбър, който е, пробива дупка в е, стъблото, е, изяжда дървесината на стъблото. Е, в момента е, има е, палмови цветове, които привличат е, пчелите. Червената палма Уилвил. Е, е една от тях. Е, има практика, която е да се отрежат цветовете на палмите, защото в Европа, е, в Средиземноморска е, Европа няма форми, те са по-скоро Северна Африка трябва да се половилизират, да се напръскат с тези цветовете с растенията с препарати, които са вредни за, пести, за другите насекоми, но не и за, за вредните насекоми, но не и за пчелите. А, сега, променили сме си мнението, казвате. Да, променихме го, защото двете агенции ни обърнаха внимание и насочиха вниманието ни към това с научни факти. Трудно е комисията да действа по настроения и по чувства, чувствата на, на, на пчеларите. Ясно е, че те от десетки години е, усещат вече и ни е, обръщат внимание към риска от неонекотинидите. Във Франция, спомните си, имаше, имаше е, демонстрации преди години, в Белгия също но ни липсваха недостатъци, а, липсваха ни а, доказания. Трябваше да получим а, доказателствен материал а, и сега именно а, Фран, а, Германия, Франция и Италия, учените там а, вече а, така, дадаха сериозни данни, които промениха нашето становище. А, и макар и да подозирахме, е, че неоникотините бяха вредни за пчелите, беше трудно, е, трудно е за нас да вземем мерки, които економически ще е, са вредни за компаниите и за земеделските компании, възоснова на някакви усещания или просто от предпрезливост и от трябва ни наистина да сложим на масата сериозни данни, серия научни данни, които може можем да, да ни дадат основание да оправдаят вземането на предпасни мерки. ЕФСА казва, че няма достатъчна информация, но не прави нищо. А, т.е. няма информация, не, правете, не, не, не действайте, не правете нищо. И ние, е, ние обаче смятаме, въпреки това, да е, действаме по принципа на е, предпазните мерки. Е, мисля, че е, господин председател, с тази, е, той е панорамен, този панорамен отговор съм обхванал е, всички е, въпроси, но ако нещо съм пропуснал, моля, допълнете. Е, някой иска ли Крис Дейвис? Съвсем накратко. Разбирам основната идея на казаното от комисията. Разбирам, че има известен смисъл, но казвате, че оценявате, преценявате, правите научна дейност, ама трябва да се действа веднага. Така и не разбрах кога ще представите законодателно предложение. Е Слушайте, ще чуете заключенията на съвета в понеделник, следващия. Moi, je vous dirai rien. Повече няма да кажа. Okay, Chris Davis, wir fangen dann mit der zweiten Fragerunde an. Die... Сега това беше първия кръг въпроси, сега следва втория. Are there any other question? Okay, dann bedanke ich mich. Добре. Hey, just, just really... Само един много кратък цитат. Момент да си намеря листа тук. Защото чух отговора на комисията до 2012 година се твърдеше, че това са само истории и празни приказки. 2003 година сега, връщаме се там, един цитат. Цитата е следния. Неоникотиноидите са изключително опасни. Оратор изчита текст на английски с много голяма скорост. Чуйте цитата. До 2012 година това не са били само празни приказки. Така че виждате, че проучванията на ЕФСА е имало какво да използват като основа. Няма друг. Добре, благодаря на всички, които участваха в дискусията, също така и на екипа от ЕФСА и е, за отговор на въпросите и на комисията. Наистина е, беше много е, разумно, смислено, Дейвис, че се занимахме с този въпрос тук. Сега отиваме на следващата точка дневния ред настоящи предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар. Е, господин Кукович го няма. Само да припомня, че крайният срок за връчване на, на на изменения, за внасяне изменения 29 януари 13, 12 часа и е, вероятно е, след това през на пленарно заседание през април можем да внесем е, доклада. А, да, прескочихме една точка. Тя се отнася Директивата за закуските, какао, шоколад, малат, кестени, които съдържат захар, в е, духа на Лисабонския договор е необходимо да е, се е, действа с, по отношение на полумощията и по комитология бях по докладчика ми каза, че е, трябва да има, е, че що се отнася до измененията на дефинициите на тези продукти, е, ние е, това може да стане само е, след проекта от страна на комисията, така че според мен това не е приемливо и сега в рамките на е, тази директива трябва да решим как да действаме. Аз като е, докладчик съм проследил развитието и е, съдбата на тази е, директива от 28 ноември миналата година. Този доклад тогава получи значителна подкрепа от колегите. Съветът в момента обсъжда проект, който клони към нашата позиция, нашата линия, където предлагаме е, ограничаване на е, делегираните правни актове до е, значителните елементи, не незначителните. Сега бих заедно с докладчика преди пленарното заседание бих искал да опитам отново да стигнем до компромис. Мисля, че е възможно два компромиса сега очаквам да чуя дискусията. Госпожа Клаус, днес, Клас представя госпожа Окуни. Ще бъда кратка. Äh, äh, Извинявам се от името на колегата, че тя не може да дойде днес. Тя подчерта, че това е важен доклад, тъй като става въпрос за съдържание. Знаете, че по отношение на делегираните актове имаме известни въпроси, които възникват във връзка с надзора. Тук обаче става въпрос за съществени елементи. Те ще трябва да бъдат променени в базисното законодателство. Така че това не е неразделна част от, от нашето занимание. Госпожа Окуни приветства подхода на докладчика. Внесла е някои изменения заедно с Жан-Пьер Оди. Тя обаче се отнася скептично към измененията на Линда Макаван и на господин Олски, защото в 20 и в 21 изменение аз самата също погледнах тези текстове. Та, Линда Макаван иска да промени приложение 2 не чрез заличаване на добавките. Аз всъщност не разбирам за какво става въпрос и какво цели Линда Макаван. Сигурна съм, че ще имаме допълнителни възможности за разискване, но като цяло колегата подкрепя позицията на докладчика. Добре е, че ще има такава среща на докладчиците преди да има гласуване. Брита Раймерс. Благодаря. Няма какво да добавя тук. Съгласна съм. Ние подкрепяме докладчика. Очаквам с нетърпение обсъждането на компромисните текстове. Сигурна съм, че много бързо ще стигнем до споразумение, тъй като позициите ни не се разминават. Е, би трябвало да има такъв подход и по отношение на така наречения баклоудинг от а, системата за търговия с емисии. Барт Стас, съвсем накратко. Въобще целият парламент ви подкрепя, казва Барт Стас. Иска ли комисията да каже нещо? Заповядайте. Комисията говори без микрофон. Ah. Yes, Mr. Chairman, um, of course. Да, господин председател, приветствам този доклад. Не искам да ви развалям групичката, която се е договорила и няма проблеми. Казва се, че комисията иска делегирани правомощия, за да приеме промени по това, което се твърди, че са несъществени елементи. Ако трябва да преминем през обичайната законодателна процедура, за да променяме малки технически подробности, това ще отнеме много време и не е разходосъобразно. Затова комисията съжалява, че доклада заличава някои правомощия на комисията, например в раздел Б от директивата за какаото и шоколада. Има заличавания и в директива 2001-114 относно техническите характеристики на дехедрираното мляко. Комисията отбелязва, че Доклада е още по-рестриктивен спрямо съвета и отношението му към директивата за конфитюра. По отношение на плодовите сокове, където имаше промени, комисията делегира правомощие за факултативните разрешени съставки. В тази връзка, противно на вас, комисията приветства изменение 20 на госпожа Макаван. Ние смятаме, че това е стъпка в правилната посока. Тя справо казва, че когато се променят рецептите за конфитюрите, трябва да се промени списъка, за да се позволят допълнителни съставки. А това не е възможно по силата на традиционната законодателна процедура. Затова, моля, нека да дадем възможност на комисията да използва своите делегирани правомощия, за да променя несъществени елементи, като, например, елементи свързани с полинизацията на захарите. Ако такива промени трябва да се случат само чрез обичайната процедура, ще има твърде много изразходени средства и твърде много загубено време. По отношение на изискването за докладване, комисията смята, че за тези директиви времето, което е определено за докладване е непропорционално, тъй като общо взето се оказва, че трябва да има много малко промени във времето. Благодаря. Всъщност, това, което се случва днес е доста очудващо. На 19 феврари ще гласуваме по директивата за закуските и вероятно през април ще гласуваме в пленарна зала, но казвам вероятно. стигаме до следващата точка от дневния ред. Точка 31. Положението свързано с улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, известно като ЦЦС. Е Искам да дам думата първо на Крис Дейвис. Той беше докладчик по директивата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че толкова много членове на комисията останаха по късни доби. Имаме нужда от техническата експертиза на комисията. Много емисии от стомановата индустрия, например и от химическите заводи, трябва да бъдат уловени и отведени. Само, че нещата отнемат твърде много време. Развива се технология в последните години от много компании, от много държави членки. Комисията съдейства, генерална дирекция енергетика и климат се опитват да лансират някои проекти за улавяне и съхранение, но резултатите са разочароващи. Знаете и за така наречения механизъм за финансиране, ние въведохме тази идея още през 2008 година и убедихме съвета да приеме идеята. Този механизъм трябваше да генерира като цяло около 6 милиарда евро. Първата фаза успя да събере само милиард и половина – има 13 проекта от различни страни, които кандидатстват за тези пари. И в крайна сметка обявихме преди коледа, че нито един проект за улавяне и съхранение на въглерода няма да бъде лансиран. Основната цел на фонда просто не е реализирана. Индустрията получи троен удар. Ту включвам цената на въглерода, която обсъдихме тази сутрин. В фонда за финансиране трябваше да има повече пари, но онова, което трябваше да дойде от търгове на правителствата и не само, не е достатъчно, не е толкова колкото се очаква. Въобще, по всички линии, по които очаквахме финансиране, не успяхме да получим необходимото. Какво да правим? През март 2007 година Европейския съвет заяви, че трябва да има 12 демонстрационни проекта до 2015 година. И един да има, трябва да се радваме. Какво да правим, значи, от тук нататък? Как да спасим положението? Имаме представители на две дирекции на комисията. Първия въпрос е какво ще се случи по отношение на така наречената втора фаза на НАР 300. Това е фонда за финансиране. Там има някъде около 900 000 евро парите, които не са изразходени. Може би ще има достатъчно за финансиране Germany, I don't think, has even transposed the legislation we passed back in 2008, 2009. Um... Великобритания няма да може да спази сроковете, макар че предложението беше добро. Дания вероятно ще успее, Холандия ще направи нещо moment. 2.6 euros, was it? come up. Като цяло се вижда, че фонда общо взето няма никаква полза, никакво значение. Тези 100 милиона като квоти са изключително важни. Тях ще ги пуснем на пазара. Разбирам, че Генерална дирекция енергетика изготвя съобщение за това какво трябва да се направи. Видяхме проекти на текста. Има интересни идеи за регулаторния подход, който може да се предприеме. Ще видим кога ще бъде представен този документ, за да го обсъдим. Трябва да има и други идеи. Искам да видя дали не може да има партньорство между правителствата, защото разходите са изключително високи. Трябва да има някакви стимули, например е, от рода на квотите за въглерод, за да накараме правителствата да действат. Тъй като времето ни притиска, нека да кажа, че технологията е много важна, но не се радва на необходимия интерес. В други случаи би имало много по-голям интерес, те ще да има пълна зала тук. Като че ли индустриалните инсталации са по-важни за хората, обаче така ще приключи, ще дам думата на комисията, за да видим какво ще каже тя. Ива колега Крис Дейвис. Скъпи колеги, е, Крис Дейвис, всички, които все още останаха в този късен час, е, е, е, всъщност искате ли да кажете нещо? преди да случай ще дам думата на комисията. Благодаря. Искам да кажа, че аз съм напълно съгласна с Крис Дейвис. Не винаги сме съгласни с него, но например по отношение на схемата за търговия с емисии не бяхме съвсем на едно и също мнение. Но тук става въпрос за много важен въпрос, защото без такива технологии за съхранение въглероден е, диоксид, много от целите, които си поставихме, просто няма как да ги постигнем. Вярно е, че в Италия имаме значим проект, който се финансира от Европейския съюз. Доста, е, с доста проблеми се сблъскахме обаче. Много често хората, които наистина осъзнават значимостта на околната среда, не свързва технологията съхранение на въглероден диоксид като подходящ начин за постигане на екологични цели. Така че ние някак си сме заклещени между двете позиции. Хората, които влагат толкова много усилия, за да опазват околната среда, и да постигат екологични цели са хората, които са против технологиите за съхранение на въглероден диоксид, защото според тях тук се крие някакво противоречие с техните екологични политики. И може би трябва да помислим в този смисъл за някаква стратегия за комуникация, която да бъде ясна, да бъде силна, да бъде на общостно вино, така че да се огласи проблема, всички да го проумеят. Благодаря. Говорихте и за този проблем в моята държава. Има проблеми свързани с съхранението, с разположението. И това попада в рамките на дискусията, която водихме днес преди обяд. Наистина, не мисля, че централите трябва да инвестират в съхранението на въглероден диоксид. Могат да се потърсят, разбира се, други е, сектори, производителите на цимент, на стомана, например. Един проект вече е изпълнен, разобмисляме друг. Улавянето и съхранението на въглерода е много важна тема, така че всички би трябвало да работим по а, тези проекти, да постигнем компромис. Ще дам думата на комисията, госпожин Толие, който е ръководител на звено, директор всъщност на звено технологично звено в Генерална дирекция Действия за климата. Благодаря, господин председател. Добър ден. Благодаря, че поканихте комисията на този дебат. Има много въпроси, свързани с технологията за улагване и съхранение на въглерод е, и бъдещата роля за енергийния баланс. До сега не сме видяли нито един демонстративен проект в Европа, въпреки целите, които вече се показаха 2015 година, демонстрационните проекти, знаем за това. Сега анализираме причините. Защо технологията не успя да получи необходимите инвестиции от програмата 300 съфинансиране. Там има сериозни инструменти, които могат да бъдат използвани, могат да бъдат изведени проектите от пилотния етап и да бъдат внедрени. Намираме се на етап, в който информацията по отношение на първото предложение за програмата 300 се анализира през декември 2012 година бе взето решение. Двете технологични групи, CCS и реновативни е, възобновяеми, получиха е, съответните е, суми, възлизащи на 2 милиарда евро. И изключително важно е да имаме предвид интереса и целия процес – който протече в Еврейския съюз от самото начало на програмата от 2010 година. Искам да заявя пред комисията, че получихме 13 кандидатури за съфинансиране на проекти, свързани с улавяне и съхранение на въглерод. Това почти бе целта на Европейски съюз във всичките е, категории. Много беше удобно да разгледаме тези предложения. От високо качество бяха всички предложения, много зрели от технологическа гледна точка и имаха подкрепа на държавите е, членки. Говорим за 2010 година. Целият процес на оценяване на тези проекти отне почти две години и всички те минаха. Тоест нямаше нищо е, сгрешено в тях. Всичко. Процедурата обаче по програмата сега изиска потвърждение окончателно на държавите членки, които внасят предложенията по отношение на съфинансиране. И тук нещата се провалиха, защото всички с изключение на един проект не бяха е, потвърдени. Един проект бе потвърден от съответно държавата членка, обаче няколко седмици по-късно беше оттеглен. Започнахме да задаваме въпроси, да анализираме причините за липсата за окончателно потвърждение. Какво можем да кажем днес? И какво ни казват държавите членки относно причината за липсата на потвърждение на последния етап от програмата? Липсва национално финансиране или финансиране от операторите, т.е. липса на финансиране в финансовия пакет на проектите. Това бе открито. Имаше и закъснение в е, е, лицензионните, е, разрешителните процедури. Това е необходимо, както знаете. Тези разрешения или просто не бяха давани, или много закъсняваха. Освен това, националните конкурси, които протичаха паралелно на Европейската програма. Но те пък не е приключили на време, за да дадат възможност на държавите членки да потвърдят един, два или повече проекта. И още една причина може да бъде, разбира се, очакването, свързано с цената на въглерода, но това не е единствената причина за непотвърждаването на проектите. Комисията подготвя доклад, което ще представи на комисията, свързано с промяната в климата, за да анализираме провала на тази програма и разбира се, винаги има и втори шанс. Ще има втора покана за предложения. Е, така се предвижда по, е, по акта в рамките на програмата 300. Все още не е казано кога точно ще стартира. Необходимо е преди да се обяви търга за предложение да се проведат конкретни стъпки. Трябва да преминат дискусиите в комисията с държавите членки, за да се подготви втори етап. Така че трудно нас да спекулираме точно кога ще бъде пуснат втората покана за участие. Въпреки високите участвания и огромното количество средства, 4 милиарда бяха споменати, крайна сметка 1,5 са, е, които получихме. И от 27-те държави членки, 16 са в тези, които получиха а, е, одобрение за проектите си. Но това е а, е, от гледна точка на показността сега от политическа гледна точка. Комисията подготви доклад за изпълнението на съответната директива за улавяне и съхранение на въглерод и бе представен и на съвета и на парламента. Този е, доклад ще се очаква тази година и ще бъде чудесна възможност за да се разгледа още веднъж какви са политическите затруднения или причини, защо технологията всъщност не привлича внимание в Европа. Друго нещо трябва да се анализира и първия етап на програмата, директивата и нейното изпълнение – за да имаме по-ясни идеи какви са следващите стъпки, които трябва да предприемем, за да може технологията наистина да влезе в изпълнение. Предполагам, че както колегата, който е тук, може да продължи. Благодаря. Ханс фон Сил е втория ни представител от комисията. Той е главна дирекция, генерална дирекция е, е, енергетика. Благодаря само да допълна това, което колегата каза току-що по, е, от страна на подпомагането на тези проекти. Предвижда се едно съобщение от страна на комисията. Е, е, по това как вижда движението на, и действията предстоящите по олаването е, на въглерод и съхраняване. Това е работа, е, почива на работата на комисията от 2012. В крайна сметка решихме, че най-добре е да изчакаме резултата от първия тапокана, преди да излезем това съобщение – е, сега имаме резултата и наистина е, ние е, споделяме разочарованието по отношение на тази част от поканата, отнасяща се до лавенето на въглерод и съхранението на въглерод. Е, е, имаме проектите, които са по економическата програма за възстановяване. Първоначално те бяха, е, там влизаха 6 крупни проекта по улавяне, за улавяне на въглерод. Единия германски официално бе приключен. Пете, останалите пет, както каза Крис Девис, по много от тях има, за много от тях има въпросителни. Uh, има сериозна загриженост по отношение бъдещето на улавянето в Европейския съюз бъдеще, защото имахме една, един вариант на текста, който е видял бял свят, знам, но е, вече е видял бял свят, но е, в духа на добрата традиция не мога да кажа нищо, само да кажа, че е, работим упорито по финализиране на това е, съобщение максимално скоро. То е много важно такова, е, особено и в е, днешната ситуация, е, когато е, поне в. Е, е, Европейския съюз виждаме две, е, две мощности, които се връщат на, на, на твърдо гориво е, в сравнение с шистов газ и други. Тоест, изправени сме пред една възможност емисиите от електропроизводството в Европейския съюз да се е, покачат покрай е, увеличаващия се дял на въглещата в е, електроцентралите и това е, изостря нуждата от е, е, проекти за улавяне и съхраняване на въглерод. Не мога да се обвържа с конкретни дати за това кога ще сме готови. Различни други документи готвим в момента свързани с по-дългосрочни е, стратегии, е, включително зелена книга за рамката след 20, 2020 е, този документ за улавянето на въглерод също може да се разглежда в, този, в, този, в тази група документи. В момента това, което предстои непосредствено е това съобщение от комисията. Това е всичко. Благодаря, Крис Дейвис. Благодаря. Трудно е да е, се каже каквото и да било сега. Разбираме какво е положението. С цената на въглерода днес виждаме, че отново всичко се променя. Но, предполагам, можем да допуснем, че ще има някакви пари за втората фаза от тези 300 и въпреки че ще има открит е, конкурс. Нещата като че ли са доста тайни, трябва да се следват формални процедури. Както разбирам, по-настоящем има само един кандидат и това е само холандския проект но надявам се, че между комисията и холандското правителство ще могат да разрешат е, евентуалните проблеми. Защото в крайна сметка искаме да има един проект, по-добре един проект, отколкото никой. По-добре да има 12, разбира се, но поне един да има, отколкото николко. Пак се връщам на Холандия. Възниква въпроса за това как да се използват средствата. Има ли гъвкавост? да се а, заобиколят някои проблеми, а, защото проектите, а, парите са предвидени да се дадат на проекти на няколко места в Европа, те обаче няма да се реализират. Какво ще се случи? Ще се върнат ли в общия бюджет? Има ли общ бюджет? Как ще се изразходва? Чудя се, има ли възможност за гъвкаво, за да се разреши този проблем? Малко по-оптимистично сега. Обединеното кралство непрекъснато ми казва, държавния секретар, че вероятно няма да може да се квалифицират за подобни средства, те все пак ще продължават да работят с технологията улавяне и съхраняване на въглерод, както в столицата, така и на други места, така че се надяваме, че ще може от бюджета да се финансират поне демонстративни проекти. Нищо не се случва за сега, ние взимаме решение ще говорим по-нататък за изборите. Значи нещата ще се отложат с две години. И с това приключваме с, по този дневен ред по тази точка и селостния дневен ред. Благодаря ви, благодаря на колегата, на е, колегите, които е, издържаха и останаха е, до тук с нас. На 18-19 е, февруари е, и на 19 цял ден е, ще заседаваме. Благодаря. Благополучно завръщане по домовете и приятна вечер. Закривам заседанието.